Uh, morning, Добър ден. Моля ви да запазите тишина. Добре дошли на втория ден от заседанието на нашата комисия. Моля ви да запазите тишина. Моля ви да седнете някъде, ако искате да присъствате хората, които са в дъното на залата, моля ви да замълчите, защото трябва да започнем работа. Добре дошли на втората част от нашето заседание. Нека да ви напомня относно дневния ред. Предстоят ни разисквания по две важни досиета. Обществените поръчки. Имаме час и половина по тази тема. Виждате колко е важно значи това досие. В 10.30 ще имаме обмяна на гледни точки с представители на комисията относно командироването на работниците. След това информацията в обществения сектор. Това ще бъде в 12 часа. Госпожа Верньо пък след обед ще представи своя доклад относно административното сътрудничество и професионалните квалификации. Нека да ви напомня, че заседанието се предава по интернет. Добре дошли на тези, които ни слушат. Вероятно те са много, като се има предвид, че ще говорим за обществените поръчки. Без да се бавим повече, ще дам думата на докладчика Марк Тарабела, кои са докладчиците в сянка Франк Енгел от името на НП, Юрген Кройцман от името на Алде още не е тук. Господин Хаци Маркакис ще го замести. Госпожа Руле е тук. Аз съм тук от името на своята група. Господин Кожушник също ще дойде. Не виждам господин Де Йонг. Господин Сардини го приветствам от името на Европа на свобода и демокрацията. Без да се бавим повече, давам думата на господин Марк Тарабела, за да представи своето виждане относно получените изменения и как ще работим от тук нататък. Заповядайте, господин докладчик. Мерси, месье президент, шер Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Става дума за първите а, а, пет въпроса, които се отнасят до процедурите, стратегическото използване на обществените поръчки, как да се намали изискуемата документация и бюрокрацията. Четвъртата е, е самите обществени поръчки, а петият въпрос това е достъпа на малки и средни предприятия до обществените поръчки. Проблемът, знаете, обществените поръчки са много ключов въпрос за вътрешния пазар. Комисара Барние с право напомни, че това са 19% от БВП на европейският пазар, вътрешен пазар и чрез обществените поръчки пряко се въздейства върху обществените разходи, както от парламента, така и от съвета, което разбира се не е наша работа, но в момента се искаме не само съживяване на економиката и на растежа, но повече по-голямо еднокряване, повече общи правила и по-малко протекционизъм. Необходимо е, значи, ефективно законодателство, което да наложи европейският модел, да насърчи конкурентоспособността, социалните и екологични стандарти. Днес ще обсъдим тези цени с вас, с цели с вас в светлината на а, внесените от вас изменения. някои от тях не са така амбициозни, така както ни се иска и а, в никакъв случай няма да помогнат за въвеждането на по-строга правила, докато други тъкмо напротив искат по-високи норми на защита. Примерно господин Палтазаре, господин Коферати, госпожа Петикайнен внасят в този смисъл изменения. Както казах, обществените поръчки са един от нашите най-важни инструменти и за това четвърти член на директивата изиска задължително изпълняване на нормите на изискването от всички държави членки. Опростяването е една от главните цели, която се стреми да постигне тази директива. Трябва да се опитаме заедно да постигнем това. Опростяването на процедурите обаче не се взима предвид и не е цел на редица от внесените изменения. По този въпрос съм готов да разговаряме но една по-проста система за участие на предприятията съвсем не значи обязателно, че ще се опрости процедурата, ще стане по-кратка за онези, които искат да получат обществената поръчка. Значи, необходимо опростяване не само от гледна точка на кандидатите за обществените поръчки, но и, и онези, които ги възлагат, защото те са, които преди всичко трябва да прилагат изискването на директивата, което заедно ще подготвим и след това надяваме се ще бъде прията от съвета. Така че много да внимаваме как да се, ще се прилага директивата от онези, които, а, от онези, които ще я освоят и прилагат. Необходимо е по-голяма, има е по-голяма прозрачност в това отношение. А, подкрепям а, предложението във връзка с а, трети член за по-строги изисквания и по-голяма гъвкавост. Също така процедурата и изборът, който трябва да направим, значи, че а, а, много пъти не става дума а, а, а, за а, а, ефективни, ефективни, ефективно възлагане на поръчки. Понякога, знаете, 5 години минават преди да се стигне а, до резултати, затова ние прилагаме една альтернатива партньорство за иновации. Това не е някакъв радикален нов избор, но а, едно послание. Защото не са добре, не са достатъчни само хубавите слова, а трябва преди всичко да се опитаме да избегнем случаите, когато а, а, се правят опити да се избегне конкуренцията в обществените поръчки. Но а, ако минем отвъд привлекателните слова, трябва да направим предложения, които са колкото може по-ясни и по-ефективни. И затова се опитваме процедурата да бъде една, единствена, да бъде по-ясна, да насърчава, разбира се, и конкуренцията, и иновациите между предприятията. И според мен, мисля, че господин Енгел и господин Ембурс, са абсолютно имали предвид това, но в всяка цена трябва да се опитаме да упростим процедурите с една добре кодифицирана процедура, която лесно да бъде прилагана. Сега, за стратегиите на обществените поръчки. Моя доклад чрез своя 40 член се опитва да внесе упростяване в техническите спецификациите, които се изискват това ще има задължително въздействие върху онези, които ще арбитрират възлагането на поръчките, а не само, а не само а, функционалните изисквания. Това е едно сериозно, една сериозна фундаментална промяна така както иска комисията и тя допринася за увеличаване на прозрачността. Искам също така да поясня за какво цели упростяването на техническите спецификации? Включването на критерии в техническите спецификации, които имат социалното за своя цел, е много важна стъпка, защото тя ще ни даде възможност да постигнем по-амбициозни цели в тази област. За мен това внася една истинска гъвкавост в документа. Поздравявам колегите, които са поддържат приемането на економически най-благоприятната оферта. А, за това ще говорим по-нататък. Но, за да подобрим качеството на обществените поръчки в Европа, а, необходими са а, клаузи за изключване, които ще осигурят дисциплина за подизпълнителите. Това го предлагам и е, смятам, че има фундаментално значение. Много често сега наблюдаваме отклонения в е, обществените поръчки поради неконтролирани и нерегулирани подизпълнители. Някои смятаха, че не трябва да се занимаваме с подизпълнителите, че това не е наша работа много често става дума за използване на средствата чрез една неконтролирана поредица верига от подизпълнители, където няма съответните договори за възлагане, няма съответни компетенции, няма съответни квалификации. Значи трябва много внимателно да се види какво и как го правят тези подизпълнители. И затова в член 62 която става за капацитета на други економически субекти, може възлагателите да изискват от економическите оператори да бъдат солидарно отговорни за изпълнението на възложената поръчка. Е, необходима е и тук регламентация, която ясно да урежда въпросът за подизпълнителите, техните задължения и е, каква свобода ще има възложителят е, е, да следи за тяхната работа. И междувременно искам да кажа, че за точки 3 и 4, трети и четвърти клъстери, които са по-малко спорни и които ще ни дадат възможност да пристъпим към сертификация на предприятията, като, защото прилагането на принципа за изключителната клауза в никакъв случай не изключва разполагането с точна информация. Електронното, електронната процедура трябва, не трябва да се ограничи само до една част от обществените поръчки. Някой казва, че срока за това ще бъде 2017 година, ако е така, обаче той трябва да стане, прилагането на процедура трябва да стане задължително и да няма никакви изключения. Но казахме, че ще има опростяване не само за кандидатите, но и за възлагащите обществените поръчки успех може да постигнем само ако интегрираме всички изисквания в една платформа, която да има оперативна е, съвместимост. За това говорят за неколцина от е, предлагащите е, изменения. Сега, пети кластер, това е достъпа на малките и средни предприятия. А трябва да насърчим участието на малките и средни предприятия в динамиката на обществените поръчки, като улесним техния достъп. трябва да им дадем, да дадем по-голям, по-голяма възможност на възлагащите да избират изпълнители, като им, вземат предвид възможните трудности, с които те ще се сблъскат, като дадат по-голяма възможност на малките и средни предприятия. Разбира се, те ще имат възможност да участват и по пътя на подизпълнителските договори. И с всичко, всичко това ще се улесни техния достъп до обществените поръчки, който в момента не е задоволителен. Затова се опитах да помисля как може обществените органи, които възлагат обществени поръчки, да имат по-голяма гъвкавост, по-голяма възможност за избор. И сега трябва да кажа, съм целият слух. Благодаря господин Енгел, господин Кройцман и другите, но очаквам също и господа Руле, господин Арбур, също, Арба също така, а, също и Янг и господин Салвини, който не е тук. А, извинявайте, не ви видях. А, радвам се, че сте тук. И така, и накрая поздравявам и господин Салфини, благодаря му. И както казах, комисията ИМКО и работната група и, и, и говачистите в Сянка много помогнаха. особено при решаването на някои от спорните въпроси бяха предложени много идеи и се надявам, че заедно ще можем да подготвим а, а, директива. Не забравям господин Жовен, който предложи изменения, които ще помогнат не само на предприятията, ще помогнат и на възлагащите органи, е, за да можем а, да а, се прилага директивата 2004 а, изцяло. Това няма да стане обаче, ако не опростим процедурите. Както казах, целия съм слух а, и а, очаквам с интерес вашите коментари. Благодаря за това представяне. Преди да преминем нататък, искам да ви помоля нещо. Онези, които работиха по процеса, знаят за тези клъстери, за тези групи от въпроси, но онези, които не са запознати, бихте ли обобщили за какво се споразумяхме в рамките на работния процес? Доколкото знам, имаме 1593 изменения. Ето защо приехме тази стратегия Естествено, може да има колеги, които искат да коментират всички изменения. Просто искам да ви помоля да дадете актуална информация. Освен това, имаме един много полезен работен документ относно групирането на измененията. Ще го изпратим по имейла на всички членове на комисията, за да може всички да знаят как работим. Защото съм сигурен, че ще има и много е, гледни точки по това досие. Бихте ли казали няколко думи и след това ще продължим? Искам да приветствам Клаус Виднер и Пауло Занета от Генерална дирекция Маркт. Може би Клаус Виднер ще каже няколко думи по измененията. Марк, бихте ли просто представили нашата работа и как стоят нещата, тъй като няколко месеца работим по тези изменения? Да, господин председател, прав че би било полезно да напомним какви са тези кластери – това е една интересна идея на датското председателство в съвета да се разпредели тази голяма директива на тематични групи, които са посветени на отделни теми. И, на 10 клъстера бе разделена директивата. Ще ги напомня. Първият е избор на процедури, вторият е стратегия, стратегическо използване на обществените поръчки, третият клъстер е намаляване на демокрацията, на, на, на на, а, на бюрокрацията, четвъртия е електронната процедура, петия достъп на малките и средни предприятия, шестия клъстер е посветен, това е на агрегирането на, на, на търсенето, седмия е за други процедури на обществените поръчки, а, на, например сроковете за публикуването им, осмият а, това са а, а, адекватни а, процедури, общи правила, а, а, предотвратяване на оферти, които са прекалено ниски. Деветият е, е посветен на управлението, докладването, статистиката и десетият клъстер се състои от поредица от дефиниции и се отнася до приложното поле, праговете, таваните и цялата номенклатура на различните прилагани тук термини. Значи, възоснова на, на, на, възоснова на тези 10 тематични групи, знаете, че имаме над 1500 приложения за изменения, имахме на 13 миналата седмица среща, първа среща на докладчиците в Сянка. И днес за първи път обсъждаме клъстерите 1 и 5. Ще имаме още една дискусия на 5 ноември на клъстерите от 5 до 10. И след това ще имаме още една среща на 20, след 20, на 20 септември с докладчите в сянка на четвърти клъстер. След това ще имаме срещи на, за, за клъстерите 3, 7 и 8 и на 10 октомври ще обсъждаме вторият кластер. Той има емблематично значение. На 18 октомври среща на докладчиците в Сянка за да приключим с втори клъстер и да обсъдим десетия. На 27 октомври ще приключим с 10 и ще започнем 9. На 7 и 13 ноември среща на докладчите в Сянка по кластерите 5 и 6 и на 21 ноември а, среща на докладчите в Сянка по последният проблем, който ще остане да бъде обсъден и уреден. И на 28 ноември ще обсъдим а, компромисните изменения. Естествено, очакваме гласуване, поне така как се предвижда сега, на 29 ноември в комисията ИМКО. Разбира се, това ще подлежи на потвърждение, зависимост от това доколко ще можем да се съгласим помежду си и на 28 ноември ще гласуваме в ИМКО, на 10 декември е, е датата определена за гласуване за секторната директива или пък на 10 или на 18 декември. 10 ти в Страсбург или 18 ти преди коледа тук, за да може да приключим работата по тези директиви в парламента преди коледа. Надявам се, че ще работим с всички докладчици в сянка и по тези въпроси от тук нататък. Благодаря. Това беше много полезно, за да разберат всички как ще работим. Днес координаторите ще работят след обед, за да одобрят този график на работа, тъй като това е една много важна отговорност. Мисля, че вие бяхте убедителен и трябва да ви подкрепим. Би трябвало обаче тази структура на работата да бъде оповестена в по-широк план, за да може всички да знаят за какво става въпрос и да могат да дават своя принос. Сега ще чуем позициите на докладчиците в Сянка, както и на някои други колеги, ако искат да кажат няколко думи. Госпожа Стайлер вече заяви желание, колегите Гепхарт, Жован, те вече са включени. Някой друг иска ли да каже нещо? И господин Шваб. Добре, започваме първо с докладчиците в сянка, господин Енгел и господин Хацимаркакес. Господин Енгел е първи. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за тези, тези първи крачки в нашата предстояща дълга работа Техният подход е като, ли малко по-математически от, от моя подход. Аз не съм много склонен, склонен към да подхождам като математик, всички тези клъстери и така нататък. Аз предпочитам да формулирам нещата такива каквито са. И затова сигурно ще ми е, простите, ако споменавам по-малко цифри, отколкото а, някои от останалите. Няма да скрие, че като а, на пръв поглед погледнах този пакет, трябва да кажа, че това, което се представя, а, отразява различни възгледи, доста дивергентни, доста различни. Ще започна като каза, че законодателството по обществените поръчки не може да уреди всичко и не урежда всичко. По този въпрос работим с госпожа Руле още от началото на мандата на този парламент. Но не можем всичко да постигнем чрез, като законодателстваме и се опитваме да регулираме обществените поръчки. Няма да бъдем в състояние, за жалост, уви, не можем да подобрим функционирането на този сектор в целия свят. Но това не трябва да, не трябва да забравяме, нито за момент. Това искам да кажа още в самото начало. Струва ми се, че съвсем ясно е, че много от нашата работа ще се върти около това какви са критериите за възлагане на обществените поръчки. Защото говорим, там говорим с съкрещението МЕАТ за най-благоприятна економическа оферта. Трябва да прилагаме по-последователно възлагането на поръчки на економически най-благоприятната оферта в светлината на съществуващото законодателство. В такъв случай това не значи да се прилага единствено критерия за най-низката цена, разбира се. Защото економически най-изгодната поръчка предвижда много други критерии. И съображения, които още в самото начало се тълкуват различно от някой от нас. Запознах се с тези мнения. Това се отнася до много колеги, не само от моята политическа група, но и от други политически групи. Примерно, мнозина искат да се намалят транспортните разходи, за да се даде предимство на местните економически оператори. Не смятам, че това е особено уместно. Смятам по-скоро, че трябва да настояваме, че когато се произвежда нещо или се прилага една услуга, то, то да бъде в Европейския съюз. И по този начин да утвърдим една а, общност на идентичност а, в а, сферата на обществените поръчки. Не трябва прекалено да залагаме и прекалено голямо ударение да залагаме на местното производство и на местните услуги. А, и задавам си и друг въпрос. Въпросът за реципрочността. Във връзка с реципрочността бих казал следното. Както и по други въпроси, по които ще говоря, и тук има различни мнения. Някои твърдят, Имаме, закон... казват, имаме законодателни инструменти. Нека да не е, объркваме хората. А други казват, не, в законодателството, което подготвяме сега, е, трябва да включим и така да се каже едно предварително мнение за други законодателни актове. Аз е, предпочитам първото, защото не смятам, че трябва да се смесват двете неща концесиите, например, не трябва да се включват в законодателството за обществените поръчки, не трябва да предогаждаме по някакъв начин със сегашното законодателство, законодателство, което ще се приеме по-късно и ще се, опери, ще се опира на факти, с които не още изцяло разполагаме. Това е значи, един по-общ подход. По въпроса за партньорството за иновации и конкурентоспособността ще кажа, че е необходимо цялата директива да бъде транспонирана навсякъде. Във всички случаи, разбира се, бих предпочел регламент пред директивата, но ако ще е директива, тя трябва да бъде транспонирана навсякъде. Не е допустимо някои части от нея, и то важни части, да не бъдат транспонирани в една или друга страна членки. това няма абсолютно такъв смисъл и противоречи на нашия общностен подход. Да кажа нещо за вариантите. по въпроса за социално устойчивото производство. Едно понятие, което Марк е измислил. Да му, дава му правото върху интелектуална собственост, върху тази идея. но трябва да кажа, че е необходимо специално законодателство. Това не може да бъде, това въпрос не може да бъде решен в рамките на общото право. В концептуален план и правен план мога да кажа, че в специалното законодателство се въвеждат понякога понятия, които са призвани да имат по-широко приложение – е процесът за социално устойчиво производство. Понятието до сега не е съществувало, сега го въвеждаме и тук обаче аз срещам известни трудности. Как ще ги преодолеем е друг въпрос. Друг важен въпрос е достъпа на малките и средни предприятия – как да улесним достъпа на малките и средни предприятия до об, обществените поръчки? Ще се спра на три неща във връзка с това. първо, как да раз... de se diviser ou non, et arrêtons-nous là. Parce que plus loin on va, Въпроса за договорите за подизпълнителите. Дали да има прагове или да няма прагови стоености. Ще се сблъскаме по-нататък с проблеми, които няма да бъдат лесно преодолими и които ще затруднат работата на възложителите, чиято, задача се опитваме да опростим. въпросът е какви ще бъдат разумните прагове. Ако ще дадем едни или други права на даден възложител, става дума кои, какви, в каква степен и така нататък. ще видим в подробности как може тази, процедура да се опрости, когато я разгледаме в, в по-отблизо. Сега нещо, което е повод за загриженост, тъй като тя няма като че ли очевидно решение. Това е общият въпрос за праговете. Тъй като Европейският съюз участва в международни договори, в които изискват от нас определени стойности, не би било разумно да модифицираме, да променяме праговете, които ще са свързани с тези споразумения. И въпросът ми към колегите, с които работя, е дали не трябва да предвидим преходни разпоредби, преходни и заключителни разпоредби, в които да се каже, че може би трябва да се предоговорят международните споразумения, за да се уеднаквят, да се въведе хармонизация в праговете. Но преди това да стане, едва ли можем да направим нещо много по въпроса за праговете. Сега нещо за подизпълнителите. В бъдеще, е, струва ми се, трябва да бъдем по-ясни за това какво а, е, изискваме от подизпълнителите и кой може да бъде подизпълнител. Необходима е една поредица верига от подиспълнители, която да е напълно прозрачна и където много ясно може да идентифицираме кои са участниците и каква е относителна тежест имат те. Трябва да се знае кой може да участва като подизпълнител, за колко, в какви срокове, в какви обеми. И това е работа не само на главният възложител, но и на изпълнителите, економическите субекти, които ще възлагат договори на подизпълнители. Така че до последният работник в предприятия на подизпълнителите не можем да стигнем. Разбира се, това няма и да е възможно. Също така не е възможно да ограничаваме по един или друг начин броят на подизпълнителите, които участват в тази подизпълнителска верига. Дали ще са трима, да, трима, петима, седем и половина, това са, ще бъдат абсолютно произволни изисквания. Няма никакви а, обективни доводи за ограничаване на този избор. Просто всичко трябва, всички трябва да знаят, до един, да знаят каква е тяхната работа и в никакъв случай не трябва да допуснем в крайна сметка жонглиране с а, а, тези цифри. Защото в края на краищата необходимо е да има определени, е, да възлагаме определена отговорност на всички участници в е, тази верига на подизпълнителите. Това е, господин председател, което имах да кажа до тук. Благодаря е, на всички, с които работих. Благодаря на докладчика. Той работи в един период, труден в неговия политически живот, но въпреки това той е успял да свърши отлична работа, да отдели достатъчно внимание този доклад. Очаквам и седмици и месеци да работим заедно плодотворно. Благодаря. Благодаря, господин Енгел. Господин Хаци Маркакес от името на Алде. Благодаря, господин председател. Аз ще представя позицията на Алде. Замествам господин Кройцман. Той говори в момента в друга комисия. Ще се спра на поред на кластерите. Най-напред, е, кластър 1. Във всички държави членки би трябвало да се случват едни и същи процедури. При новите процедури те трябва да са естествено честни, прозрачни. В момента това не е така. Трябва да се предотврати корупцията. Сроковете – трябва да, да са по-кратки, но по-дълги от предложението на комисията. Кластер 2. Стратегическото използване на обществените поръчки. Стратегическото използване не би трябвало да накърни прозрачността и честността на, на процедурите. Сега при техническите спецификации трябва да е възможно да се взема предвид техническия процес, за който става дума. Поръчителите, възложителите трябва да преценяват дали да вземат предвид най-изгодната оферта или пък най-низката оферта. При изчисляването на най-изгодната оферта трябва, не трябва да се вземат предвид социалните аспекти, които не са заложени в законодателството. Зная, че това е въпрос, който трябва да се обсъжда допълнително. Зная, че докладчика вижда нещата по-различно. Но ние искаме да обсъдим този въпрос. Е, не бива да има дискриминация при критериите. Понякога се получава това при обявлението. Критериите трябва да са ясно оточнени. И така, кластър 3. Ние приветстваме отдаването, е, въвеждането на европейски паспорт – при обществените поръчки не би трябвало да се изискват допълнителни удостоверения. Всичките информации би трябвало да са заложени в самия паспорт. Това сте 4. Електронните обществени поръчки. Там има обща процедура с Маркен Хапър. Ние предлагаме един срок е, който да е временен срок, е, най-напред е, да се въведе един да се въведат 70% от обществените поръчки да стават в интернет и на един по-късен етап 100%. Това е по-реалистично за нас отколкото предложението на комисията 100% да се постигнат още през 2016 година. Сега за малките и средни предприятия. Би трябвало да има разделяне на различни лотове, за да може да се привлекат повече малки и средни предприятия. Това може да се постигне, когато възложителят ясно уточни причините, по които разделя и критериите, по които разделя лотовете. Сега за подизпълнителите. Трябва да има ясна информация и ясни критерии за подизпълнителите. Това трябва да е възможно, но критериите трябва да са съобразени с националните особености на държавите членки. Благодаря на господин Тарабела за, за доброто сътрудничество. Благодаря, господин Хацимаркакес. Госпожа Руле. Благодаря. И аз благодаря на докладчика. Нашите срещи бяха конструктивни. И искам да се обърне към всички колеги. Много трудно е това досие, тъй като докладчика се застъпва главно за опростяването на, на процедурите за обществените поръчки, но като се види различията в отделните позиции, огромния брой е, предложения за изменение, това ще е доста трудно. Мисля, че това са ключовите думи, въпреки всичко, опростяване на процедурите, защото знаем, че в момента съществува огромна административна тежест за предприятията. Комисията също подчертава своето изследване, че допълнителните административни разходи, а именно 30 000 евро за обществена поръчка, това са доста високи, доста горди суми. И тук не са включени почти... Е, е, е, ние искаме да предложим една такава стойност, която да не надвишава една трета от стойността на самата поръчка. Това може да постигнем само ако ограничим директивата върху нейната цел, а именно да се погрижим за това една обществена поръчка да е прозрачна, да няма дискриминация. Това трябва да постигнем. Не може да е, имаме допълнителни критерии, които не са в пряка връзка с тези цели. Това за мен е изключително важно, защото ако се споразумеем, че искаме да вървим в посока на най-изгодната оферта, е, че, най- че изгодната оферта трябва в центъра на нашите разсъждения, то тогава ще трябва да се погрижим за по-голяма правна сигурност. Аз познавам реалността и зная, че повечето предприятия предпочитат най-ефтината оферта, просто защото се страхуват от евентуални съдебни дела. Затова е изключително важно с тази директива да не създаваме правна несигурност, а напротив да я подобрим. Е, аз се впуснах нарочно в подробности, защото според мен има два проблема тук. Най-напред дефинициите. Чудесно звучат някои дефиниции, например устойчивото соци... социално е, устойчивите социални и обществени поръчки, но ако не дефинираме новите е, понятия и ако те нямат правно основание, то тогава увеличаваме правната несигурност, а не обратно. Това е огромният проблем тук. Ето защо смятам, трябва да помислим много внимателно как да опишем нашата цел, така че за оферентите тя да е приложима и да укрепи правната сигурност. За мен е също така важно да направим и правна препратка към предмета на обществената поръчка. Ако искаме да имаме равнопоставеност и прозрачност, то тогава трябва да се погрижим за техническите спецификации. Те трябва да са ясни и да, е, се от, да са съотносими с предмета на обществената поръчка. В противен случай ще накърним правната сигурност. Това беше нещо много важно, което исках да подчертая други аспекти, които са според мен също много важни в темата за подизпълнителите. Естествено, хубаво би било и тук да имаме повече прозрачност, но това не е само тема, а, с, когато става дума за строителството или за социалните услуги подизпълнители има навсякъде, във всички обществени поръчки. Ако ограничим броя на подизпълнителите, то тогава е, не знам как един предприемач би увеличил своята е, броя на своите коли, ако е, борави с ограничен брой под изпълнители или пък ако става дума за обществена поръчка за закупуване на компютри. Ако броя на подизпълнителите е ограничен до 3, то доставчиците тогава няма да могат да изпълнят поръчката. Знаете колко са различни елементите и компонентите в един компютър. Ако имаме общи разпоредби, които не могат да бъдат раз, приложени, то няма смисъл от това въвеждане. И още нещо, което смятам за опасно. Не бива да въвеждаме нови критерии и изисквания, които не могат да се приложат. Много често малки предприятия или малки а, а, служители, малки единици, които трябва да, да изпълнят една обществена поръчка, би трябвало да не пипаме някои разпоредби, не би трябвало за тези малки единици, тези малки економически субекти, не бива да им възлагаме нови критерии, нови изисквания. Тук имам предвид някои общини, общински съвети, аспектите като социални аспекти, екологични аспекти, това са все хубави неща, но би трябвало да се съсредоточим върху опростяването и върху дефиницията за неизгодната и неефтина поръчка. Благодаря, госпожо Рюлер. Може би, ако и аз направя няколко коментара от името на, наша, на моята политическа група. Има много изменения и те всички са свързани едни с други но естествено те се простират върху основните ключови понятия, за които говорим днес. Аз подкрепям това, което каза госпожа Рулева. Трябва да сме много ясни за това, да направим процеса ясен. Трябва да се отворим и процеса трябва да поощрява добрите обществени поръчки. Мисля, че основното чувство е, че процесът е до някъде ограничен и не позволява на потребителите да намерят е, оптималните решения за своите изисквания и нужди. Например, е, изчислението на разходите за целия жизнен цикъл. Това е важен въпрос. Е, това търсят оферентите. Трябва да има ясни насоки как това да се случва. Има и други критерии, като цената, най-изгодната оферта. Трябва да има ясни е, критерии и за това понятие. Има разлика в мнението какво да се включи в е, дефиницията, но ако започнем с най-изгодната оферта, то а, ще отбележим напредък в а, е, подобряване на целия процес. На второ място въпроса за е, преговорите. По принцип искаме процедурата да е по-добре адаптирана, по-гъвкава по отношение на нуждите на възлагащите органи и да не накърняваме отвореността и прозрачността на процедурата. Тя трябва да е конкурентоспособна и да поощрява доставчиците, хората трябва да са, потребителите трябва да са добре осведомени. И за това всъщност, това е нашата основна цел. Трябва да запазим силата на единия пазар и в същото време трябва да упростим процедурата и да я направим по-ефтина. Процесът в момента е доста скъп, за прилагане, няма правна сигурност и яснота, има доста предизвикателства в процеса и понякога има, а, нея, има доста големи неясноти. Тази комисия иска да създаде иновативни решения за процес, иновативни решения, които а, трябва да представят нови технологии за нови решения. Мисля, че, ин, че партньорството за иновации, предложението на комисията е много амбициозно. Ние направихме някои предложения за подобрението на тази концепция и съм сигурен, че комисията ще се занимае с тях, но смятам, че е, предизвикателството пред нас е именно тази концепция да я подобрим. Благодаря на докладчика за конструктивния подход и начина по който той е конструкти... Е, структурира дискусията. Има много е, предложения за изменения, които са представени, но повечето от тях вървят в една посока, а именно иновативна е, иновативни обществени поръчки, подобряване на текста и подобряване на резултатите. Искам също така да кажа, че съвета в този случай работи в същата посока и мисля, че това е важно да се отчете. Още нещо. Господин Хацемакак спомена изменението за електронната нито обществени поръчки. Не искам да омалуважа важността на електронните обществени поръчки и трябва да поощрим държавите членки да инвестират в тези поръчки. Още нещо, което, за което няма да говорим днес, но искам да го напомня. Ние на първото обсъждане се съгласихме, че държавите членки трябва да а, подобрят целия процес, но не бива да има готови решения, които просто да се прилагат. Ние не искаме да, нам, да намалим важността на правоприлагането. Знаем, че има много договори, които спадат в тази система на обществените поръчки, но не могат да се развиват по същия начин, както договорите за обществените поръчки. Подобряването на процеса. А, може би това може да стане чрез подобряването на, на личните декларации. Това ми се струва много важно. Паспорта. Това е интересна идея. Мисля, че стандартен формат за декларация ще е нещо, което може да замести до някъде европейския паспорт. Но за това ще помислим на по-късен етап. За достъпа на малките и средни предприятия важно е да възлагащите инсти... Е, органи да привличат малки и средни предприятия, но трябва да сме много внимателни тук. Не бива да регулираме материята прекалено много. Трябва да видим какво е най-добре за малките и средни предприятия и трябва да осигурим едно внимателно третиране на малките и средни предприятия, така че малките и средни предприятия да не се чувстват дискриминирани. И така, е, Ще представим нашите изменения на докладчиците в Сянка. Имаме няколко месеца за работа. Надявам се да постигнем добри резултати. Има някои области, където има фундаментални различия. Трябва е, да поработим на тях, но има и доста области, където смятам, че ще отбележим бърз напредък. Особено по отношение на упростяването, този аспект и услугите А и Б. Опростяването, достъпа. Комисията има също някои предложения. Надявам се тук също да постигнем компромиси. Благодаря. И така, това беше позицията на нашата политическа група. Сега господин Салвини има думата. Господин Дион, извинявайте, не ви видях.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 Имахме избори в Холандия миналата седмица и не можах да присъствам на първото заседание. Нека да кажа каква е нашата позиция. Ние общо взето подкрепяме казаното от Хайди Руле. Трябва да има правна сигурност. Това очаква и народа от нас. Ако погледнем измененията, ще видим, че има риск в крайна сметка да имаме нещо много сложно като законодателство, а трябва то да е просто. Това е основният принцип за нас. По отношение на първия кластър, трябва да кажа, че може да има стратегически цели. Естествено, не трябва да има дискриминация. Трябва съответните органи да могат да отчитат всички елементи, като екологична политика, политика в областта на здравеопазването и така нататък. Трябва да насърчаваме тези политики, в които най-често има предлагане от страна на обществени фирми. Винаги трябва да има връзка с общото благо, с общата публична политика. Това се споменава и в Лисабонския договор. Това не си го измислям аз. Ние трябва да уважаваме правото на публичните органи и техните правомощия. Освен това, трябва да се види къде може да има добавена стойност по отношение на конкуренцията. Трябва да има проверки, тествания преди да се определя съответната сума. Трябва да има опростяване. Трябва да се възползваме от натрупания опит. Например, ние имаме такъв по отношение на личните декларации – Тези лични декларации могат да са доброволни. Това е едно добро предложение. По отношение на паспортите трябва да кажа, че това също е нещо добро, стига да няма твърде голяма доза бюрокрация. И накрая, нашата група проявява особен интерес към малките и средните предприятия. Имахме едно добро предложение в тази връзка, то обаче не беше прието. Каза се, че ще има проверки и оценки на въздействието. Трябва да видим кога комисията ще стане готова. Оценките на въздействието трябва да се правят както трябва, да се използват и да се видят дали в крайна сметка ще има добро въздействие върху малките и средните предприятия. Тук има различни позиции. Някои смятат, че разделянето на лотове е полезно, други не смятат това. Когато става въпрос обаче за МСП, трябва да се гарантира, че ще има достъпност и от тяхна страна. Благодаря. И накрая от името на политическите групи господин Салвини. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Взимам повод отказаното от последния оратор. Не само компаниите, но и обществените органи, местните администрации също трябва да извлекат полза. Трябва да опростим живота на местната администрация. Онова, което ще сътворим като законодателство, не трябва да създава пречки, да усложнява. Съгласни сме, че критериите не могат да са свързани само с най-ефтината оферта. Трябва да има идеи, които да са социално устойчиви. Така че искаме да има пространство за маневриране за местните и регионалните власти, за да може те да решават и да не се избира винаги офертата, която е най-ефтина, а тази, която е по-изгодна и по отношение на други свои параметри. Съгласен съм, че трябва да дадем тласък на местното производство, трябва да направим процедурите по- ефикасни, особено когато отчитаме економическата криза. Европейския съюз трябва да подкрепя и да помага на производителите, на малките производители на място. Да се надяваме, че това няма да е бариера пред свободния единен пазар. Някои могат да сметнат, че това ще е така. Всички избори трябва да се правят възоснова на съответните критерии. Идеята за лотовете е добра, според нас. Ако някои от вас са запознати с работата на местните органи, е, то те определено ще знаят, че разбиването на малки порции е нещо добро, ако мога така да се изразя. Иначе става твърде сложно. Директивите трябва да се прилагат освен това. За какво говоря тук? Директивата за забавените плащания, например, Италия доста изостава тук. Например, Ломбардия плаща за 90 дни, а Калабрия за 1500 дни. Така че просто не знам как Италия като държава, като унитарна държава ще може да приложи тази директива до месец март. Държавите членки трябва да гарантират естествено, че местните органи ще могат да останат платежоспособни. До месец март директивата за забавените плащания трябва да се прилага във всички държави членки. Не знам как това ще стане в Италия, като се има предвид и положението там в момента. Съответно, платежоспособността способността е изключително важен въпрос. И накрая, надявам се, че ще приключим работа преди коледа, но тъй като темата е доста деликатна, не ми се иска да избързваме по най-важните въпроси. Ако се наложи да работим седмица или месец по-дълго, това няма да е проблем. Заслужава си. Кметовете в нашите страни няма да се притеснят, ако малко се забавим. Важното е да напипаме точния пулс. Благодаря на всички, които работят по това досие. Благодаря, господин Салвини. Онова, което казвате с директивата за забавените плащания е уместно. Трябва да следим какво ще стане. Естествено, координаторите ще обсъдят графика на работа днес след обед. Ние надълго, на широко вече говорихме относно това как да работим качествено в рамките на наличното време. Между другото, искам да приветствам една група немски гости от Касел, поканени от госпожа Вайлер. Трябва да приключим до 10.30, колеги, защото имаме обмен на гледни точки с експерти по отношение на директивата за командироването на работници. Седем души още са се записали. Нека да прочета техните имена. Гепхард, Жован, Шваб, Стайлер, Вайлер, Майер и Шалдемозе. Някой друг иска ли да се присъедини към този списък с оратори? Някой друг? Не. Добре. Моля ви да се изказвате за не повече от две минути. Извинявам се, че трябва да ви огранича към края на дебата, но искам докладчика да има възможност за е, коментари и господин Виднер, освен това. Значи по една-две минути чухме докладчиците в сянка от името на групите. Започваме с госпожа Гепхарт. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред, благодаря на Марк Тарабела. Той е свършил чудесна работа. Мисля, че тук имаме един много важен въпрос. И като координатор от социал-демократическата група, аз ще подкрепа позицията на моята политическа група да удължим срока. Докладчика и да докладчиците Сянка би трябвало да имат повече време. Аз смятам, че това само ще допринесе за добрата работа. Естествено, след като има нужда от повече време, нека да го имат. Една забележка от мое име. Аз също се стъпвам за по-малко бюрокрация и за упростяване. Но това не бива да накърни качеството на обществените поръчки. И ние много ще следим именно този аспект, качеството. И не бива да постигаме дерегулация, което също ще накърни качеството на отдаването на обществените поръчки. Това за мен е предварително условие за нашата работа. Естествено не може да променим света с нашия текст, но трябва да да затворим всички задни вратички, които в момента съществуват в законодателството. Ето защо за мен е важен въпросът как ще се третират подизпълнителите и как ще се отчитат те. Критериите трябва да въжат за тях и те трябва да са заложени в текста. Става дума за най-изгодната оферта. Критериите за нея трябва да се уточнят много внимателно. Трябва да видим какво имаме в момента и да видим социалната устойчивост, дали може да я включим и нея. Това е което мога да кажа за две минути. Имах и други неща, които исках да споделя, но спирам до тук. Благодаря, госпожа Гепард. Сега следващият оратор, господин Шваб. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на всички колеги, които работиха по досието. Ние казахме, господин председател, днес след, след обед ще говорим за времевия график. Днес всички всъщност се застъпихме за това, а именно за гъвкавост, за намаляване на бюрокрацията, за упростяване на законодателството. Но решаващия въпрос тук по-скоро е как вижда въпроса мнозинството. Според мен не е толкова трудно да се споразумеем по спорните въпроси. Това, което чух днеска, е, говори за това, че всички разбираме трудността, пред които са изправени оферентите. И е, искаме да намерим решение за правно обвързващи критерии за а, социалните аспекти. Сега въпросът е, е до голяма степен и процедурален. Как искаме да работим по-бързо или пък искаме да задълбаем в правото за обществените поръчки? В крайна сметка, ако изберем втория вариант, е, не зная до какъв резултат ще стигнем, защото това би било интересна дискусия, но не зная дали ще може да постигнем компромиси. Мисля обаче, че в нашата комисия бихме отбелязали бърз напредък а, искам да засегна специално кластър 10 публично-частните партньорства. Аз бих се застъпил за това да вземем предвид решенията от Европейския съд, да ги обобщим в един общ формат и да и да е, всички и да вземем предвид и компромис, т.е. изменението 48, което е предложено. Господин Жован. Благодаря, господин председател. Най-напред и аз искам да благодаря на господин Тарабела. Работата му не е била лека. И, а, а, см... Обаче тя ни дава възможност да се надяваме, е, че ще успеем да опростим законодателството е, без е, по някакъв начин да увредим неговото качество. Не трябва да забравяме, че тук има на карта поставени немалко интереси. Второ да кажа нещо, което е малко лично по отношение на налоговия контрол. Тук е необходима много точна дефиниция, защото става дума за онези, които ползват обществения транспорт а, да е, а, имат полза от всичко това, защото 90%, става дума за 90% от дейностите. Не знам дали става дума наистина за дейности, дали става дума за оборота, дали става дума за броя на а, сервираните порции, дали става дума за вегетарианските а, а, храни, които са сервирани и така нататък. Разбира се, аз бих предложил малко по-различно. 572 член. Мисля, че там а, трябва да се включат а, а, да се включи понятието интеркомуналност. Наред с това трябва да отчетем въздействието, което ще онези, които ще участват в обществените, обществените поръчки, лобизма, как могат решенията да бъдат въздействия, да, да им се оказва въздействие и така нататък. Всичко това трябва да бъде уточнено. И има и някои други въпроси, които ще повдигна при по-нататъчните дискусии, но в заключение ще кажа, че а, текстът несъмнено има отношение към концесиите, но както господин Енгел каза, би било грешка да включваме тук въпроса за концесиите. А, не можем в един текст да уредиме тези въпроси. Това първо и второ, има редица дефиниции, а, които а, са общи. Но не може в един текст да имаме една дефиниция на контрола, в друг текст друга дефиниция на същия контрол. Трябва значи, в това отношение да се уточнат дефинициите, защото те имат огромно значение за правната сигурност и стабилност. Благодаря. никой. А, знам, че работите с, сътрудничите с господин Тарабела. Знам и вашата работа и докладът ви в концесиите, който беше високо оценен, когато го представихте миналата седмица. Вървим напред. Сега госпожа Стайлер, госпожа Вайлер, господин Майер и след това госпожа Шалдемоза. Госпожа Стайлер първо. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика. На 7 септември им, имахме много интересен семинар по обществените поръчки в Единбург. Интересът беше много голям. И един от лекторите там а, разбира се, а, а, как купуваме, много пъти влияе върху това какво купуваме. А, не трябва да забравяме това. Тук възникват въпроси за социалните критерии, за справедливата търговия, за член 17, например. Напълно споделям всичко, което се отнася до електронните обществени поръчки. Тук и други говориха за прозрачността, гъвкавостта и опростяването. Но времето е малко и аз искам да кажа че много от нас се интересуват от този въпрос. Не само докладчиците в сянка, аз съм внесла 13 изменения. Бих искала да знам как ще върват те, дали ще се приемат. Иска ми се 10 кластера да бъдат качени на една веб страница, заедно с сроковете. Говориме тук за 10 ноември, може би, да, мисля, че това беше сряда, може да е грешка в превода, но а, това не е удобен срок. Трябва да отделим време и на този въпрос. Благодаря. Напълно съм съгласен с вас. Мисля, че и докладчиците в Сянка са съгласни с вас. трябва да имаме общ документ с анализ на всички изменения, къде се намират, в кой клъстер. И по този начин ще можете да следите точно как върви работата с измененията, които ви сте се внесли и а, ще може да ги защитите. Госпожа Байла. Благодаря. Аз искам да се спра на две теми, но най-напред. Аз не съм убедена, че при такава огромна копчина от е, предложения за изменение ще успеем да получим един единен текст. Аз не смятам, че това е нещо положително, а именно, че нашата комисия прави толкова много изменения. Има колеги, които са на противното мнение, но аз съм скептична. При около 2000 предложения за изменения, аз не смятам, че това е продуктивно. Това беше първата ми забележка. На второ място, госпожо Рулер, аз също смятам, Смятам, че във вашето изказване е, и вашата идея да не пипаме прекалено много текста, това е също и моята теза, но не подценявайте актьорите не само в Германия, и в други държави членки, в Румъния, например, или пък другите големи държави членки, които отдавна познават обществените поръчки като процес, като процедура, знаем и, и знаят, че независимо от правната основание се предпочита най-изгодната оферта. Това е повече или по-малко консенсус. Знаем, че е, най-ефтината оферта не винаги е най-изгодната оферта и аз не разбирам защо искате да, прем... да, да, да заличите този текст, ако съм разбрала правилна, правилно. А не разбирам защо това би допринесло за правната сигурност. На следващо място дебатът в е, Европа и в други райони на света а, засяга социалните критерии. В Германия вече има тези критерии, има а, е, тези аспекти, които са залегнали в отдаването на обществените поръчки. Сега, броят на критериите, това е дилема. Може би, може да предложим не обвързващ брой критерии, но естествено трябва да се гарантира правната сигурност. Това е така. Благодаря. Господин Майер за две минути. Ja, yeah, Благодаря. А тази директива се обръща към директивите членки, но в крайна сметка тя засяга малките и средни градове и с потребителите. Има неща, които не функционират. Ето, например, летището в Берлин, но а, повечето договори, които се отнасят до обществени поръчки, това са обществени поръчки, които се изпълняват в малки градове, градове с жители от около 10 000-15 000 на брой жители. Така че, наистина важно е да упростим процедурите. Трябва да намалим административната тежест, да улесним достъпа до обществените поръчки на малките и средни предприятия. За това става дума тук. За това се обръщам към вас и апелирам за експ... дискусия с експерти в която обаче да включим и представители, съвсем обикновени хора, представители на малките общини, общини, които работят с 40-60 сътрудника, нека чуем техните виждания, техните проблеми. Благодаря накрая госпожа Шалдемоз за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка. Не ви завиждам, защото много е трудно това досие. Броя на измененията показва какъв голям интерес има към досието. И мисля, че това е нещо добро, защото то е важно и за нас, и за гражданите, но не ви завиждам така или иначе. Взех думата, за да подкрепя госпожа Стайлер относно процедурата в ИМКО, в нашата комисия. Много е важно да работим по начин, по който и онези, които не са докладчици в сянка, ще могат да участват. Много бързо, като че ли започваме работа, трябва да имаме написани компромисни изменения, всички да ги видят, да можем да ги обсъдим, да видим кои са приемливи и къде трябва да се гласува. Това е просто препоръка. Моля, бързо нахвърляйте идеите си за компромис. Знам, че е трудно, но това е път напред. И един коментар с политически характер. Проявявам голям интерес към праговете. Разбирам, че има трудности, тъй като има едно мащабно глобално споразумение относно праговете с търговските ни партньори. Въпросът може да е твърде датски, но искам да попитам все пак. Защо не можем да увеличим праговите стойности? Така ще намалим бюрокрацията за местните власти. Още веднъж, моля ви, опитайте се да обсъдите този въпрос – да видим дали можем да направим нещо. Съгласна съм, че трябва да има открит процес, да има конкуренция. Не може ли обаче да обмислим малко повече какво може да се направи с тези забрани за рекламите, за да може и процесът да е отворен? Не ви завиждам така или иначе. Благодаря, казва председателя. Госпожа Шалдемолзе е права когато говори за прозрачността относно компромисните изменения. Това беше обсъдено миналата седмица от координаторите и докладчиците в Сянка. Колегата Виднер от комисията, нямаме много време за вас. Искате ли да кажете няколко думи и след това ще думата, дам думата на господин Тарабела? Да, съвсем накратко. Чухме всички изказвания. Ние чуваме онова, което се казва и в съвета. Съвет работи малко по-бързо, ще има мандат някъде през октомври и ноември. Съвета ще е готов, когато вие сте готови за тристранния диалог, комисията е готова да чуе вашите позиции и да ви дава съвети, ако ги поискате, разбира се. Благодаря по праговете мисля, че ще говорим по този въпрос малко по-късно, тъй като тук се засягат сложни международни въпроси. Много се радвам, че местата на съвета са запълнени днес. Добре дошли на хората от съвета. И накрая, господин Тарабела, нашия докладчик, искате ли да направите обобщение? Може би съвсем накратко господин председател, за да се впишем в, в, в даденото ни време. Няма да влизам в подробности. Повдигнатите въпроси бяха много. Но ще кажа нещо за процедурата. Преди всичко искам да благодаря на колегите от моята политическа група. Разбира се, те са внесли своите изменения. Всеки депутат е свободен да внася изменения. Факта, е, че има 1593 изменения, ясно показва това. Интересуват се, разбира се, има мненията и на заинтересованите страни, над 80. Говорихме, че става дума за един значителен процент, около 18% от БВП на Европейския съюз. Затова има голям интерес. Има и толкова много изменения. Благодаря на моята група. Не всички изменения са в една синхронни, в една и съща посока но с докладчиците им, докладчиците в сянка има седем комисии, които ще да приемат становище по тази директива. Това ще ни даде възможност така да канализираме, ако мога да се израза, някои от интересите и желанията, които се проявяват. Се опитаме да спасим редник Енгел, защото има толкова много изменения внесени е от НП, но искам да бъда близък и с госпожа Петикане, с господин Балтасаре. Не с всичко споделям безрезервно. Колкото по-голяма е една група, разбира се, толкова по-трудно е всички да имат едни и същи, да мислят по един и същи начин. Но това е демокрацията в крайна сметка очевидно ще трябва да намерим компромис. Очевидно не можем да запазим абсолютно всички предложения за изменения, но сигурен съм, че намерим компромисни решения, защото трябва да отправим едно ясно послание. С право беше поискано да опростяваме, но във всеки случай трябва да избегнем а, клопката да вземем като основен критерий най-низката цена абсолютно трябва а, да запазим а, като основно свое изискване правната сигурност, празното опростяване. Не, сложността е нещо, което искаме да избегнем на всяка цена. И накрая нещо за процеса така нареченото социално устойчиво производство. За какво става дума? Ами, една хубава фраза, но става дума за принципи, които са международни. Имаме конвенцията на а, МОД, е, имаме международни, европейски, национални законодателни актове е, по отношение на социалните права, условията на работа и тези принципи трябва да бъдат прилагани и в е, сферата на обществените поръчки. Било по доброволен, било по задължителен начин. И а, никой няма да, а, според мен, да, да възрази, като кажа, че Европа е една мозайка, а, доста хетерогенна. А, имаме е, едни е, правила, примерно в англосаксонските страни, а, в англ... а, а, но имаме правила, правила, които могат да бъдат заобикалени и другаде. А, не към това ние се стремим. Става дума от кмета на една, на една община, че е, на едно място плащат за 30 дни, на друго място за повече от 1000. И с това ще приключа, господин председател. Значи, от една страна имаме правила, които са повече правила, но които могат да бъдат е, заобикалени. И от друга страна, примера на англичаните, правила, които са много по-малко на брой, обаче не могат да бъдат така лесно заобиколени и всичко това, разбира се, трябва да става в интерес на а, економиката, а, като се даде възможност на възложителите на а, а, обществени поръчки и на тези, които а, оферентите, които ги получават, а, да бъдат възнаградени за своите усилия. Искам да накрая да благодаря на моите помощници тук отляво и отдясно, а също и на госпожа Бертолеси, специално която много активно работи в рамките на групата на социалистите и демократите по този въпрос. Разбира се, благодаря и на докладчиците в Сянка и на всички колеги, с които ще работим заедно и надявам се ще стигнем до едно ясно послание. И накрая, не на последно място, господин Виктер, Викнер, който от страна на комисията, комисията ни подкрепя още в Страсбург а, стана дума, че а, а, ще се опитаме в рамките на тази процедура и в рамките на определените срокове, и аз това искам, както го иска и с комисията, да успеем в тези срокове да свършим работата. И сега започва голямата работа по синтеза на направените предложения. Благодаря на Марк Тарабела за ръководната му роля по това досие. Имаше много полезен обмен на виждания тази сутрин. Сега ще работим, или поне ще се опитаме да работим по най- прозрачния начин. Благодаря за това, че останахте. Сега онези, които искат да си тръгнат, моля да го направят тихо, защото искам бързо да преминем напред по дневния ред. Ако някой иска да влезе сега в залата, нека да заповяда. D'accord. Merci. please, can I ask, um... Отново, моля, онези, които няма да останат сега за обмена на мнение, е, да си тръгнат максимално тихо. Виждам, че има хора в дъното на залата. Моля да вземете местата си. госпожи и господа, уважаеми колеги. Добре дошли на разискванията по втората точка от днешния девен ред. Размяна на мнение с експерти относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, изпълнение и трансгранично сътрудничество – тази директива е изключително важна, като се има предвид, че ние се занимаваме с действието на вътрешния пазар, с предоставянето на услуги. Искам да благодаря на нашия доклад, че госпожа Туранен, за това, че покани няколко интересни експерта. Очаквам с нетърпение да чуя онова, което ще ни кажете. В вашите папки трябва да имате копие на програмата за тази среща. Трябва да имате и биографиите на четиримата ни гости. Няма да ги изчитам. Ще ги приветствам с добре дошли само. В началото и за представяне на контекста ще дам думата на госпожа Туронен, която ще каже няколко думи. След това ще дам по 10 минути на всеки експерт и след това ще имаме и е, изказвания на позиции от страна на докладчиците в сянка и накрая ще дам думата на госпожа Туронен. Така ще приключим работа. Емили Туронен, заповядайте. Благодаря. Благодаря на експертите за това, че дойдоха на това изслушване. Няколко бележки от общ характер – за какво става въпрос, какво очакваме от нашите гости, какво трябва да ни кажат те. Накрая ще кажа и няколко думи относно крайния срок по доклада, то е петък. На първо място, свободното придвижване на работници е кръгален камък на единия пазар. Всички европейски граждани имат право да отидат в друга държава членка и да работят там. Те имат право на равнопоставено третиране по отношение на възнаграждението, например, както това отношение, което получават местните граждани. Това е основен стълб на единния пазар. Благодарение на свободното придвижване. Компаниите също могат да участват на чужди пазари, да командироват работници в други страни и точно по тази тема ще говорим днес. Директивата за командироване на работници е номер 9671. Извинявайте, мога ли да ви помоля да замълчите, тъй като просто ме притеснявате. Благодаря. Тази директива се оказа недостатъчна. Имаше няколко дела пред Европейския съд през 2007 и 2008 година и те породиха разисквания и дебати по тази тема, както и относно ролята на синдикатите и гарантирането на правата на командированите работници в трансграничен мащаб. Ето защо днес сме се събрали в няколко държави членки имаме проблеми с директивата за командироването. Тя не се прилага. Ставаме свидетели на дискриминация по отношение на прииждащите работници. Има заобикаляне на разпоредите на директивата. Има измами. Има поставяне на пречки пред компаниите. Има ограничаване или липса на информация. За да откликне на тези предизвикателства, комисията даде предложение за директива за изпълнение през март. Идеята е да се използва съществуващата директива и да се гарантира, че правилата и разпоредбите на 96-71 ще се приложат. Комисията заявява, цитирам, разпоредбата, която има за цел да подобри начина на действие на директивата 9671, трябва да се въведе. Освен това, комисията иска да има по-ясни мерки относно по-единното прилагане на директивата, включително мерки за предотвратяване на заобикалянето на правилата или злоупотребите. Днес сме ви поканили да дадете вашите позиции, да кажете няколко думи относно състоянието на нещата, какви са пречките пред реализацията на практика на разпоредбите. Според вас това ще е много интересно. Водещата комисия е комисията по заетост. Нашата комисия по вътрешен пазар е комисия, която ще изготви становище, но тук става въпрос за вътрешния пазар и ето защо и в нашата комисия отделяме толкова голямо внимание. Значи три основни въпроса ще ви задам. Вие сте представители на компаниите, на синдикатите, на националните власти. Какво според вас работи днес, какво не е преработило, какви са трудностите и предизвикателствата по отношение на командироването на работници, какво трябва да имаме, за да може прилагането на разпоредите в трансграничен план да е по-ефикасно, какво трябва да се направи по отношение на инспекциите и как трябва да има равнопоставеност за всички. Това всъщност са въпросите. Няколко коментари относно контекста. Като цяло аз приветствам това предложение. Определено има подобрения сега по отношение на директивата. Не съм сигурна обаче, че тази директива за изпълнението ще разреши всички проблеми, особено тези, които са свързани с делата пред съда. Но ако напипаме точния пулс, ще дадем инструменти за доброто прилагане в ежедневния живот на тази директива. Аз смятам, че не трябва да говорим само за свободата на предвижването на услуги, но и за защитата на работниците. На второ място трябва да сме предпазливи по отношение на ограничаването на правото на изпълнение на държавите членки. Член 9 е много проблемен настоящия си вид. Трябва да има отворен списък, защото как може да очакваме, че съда ще отчете всички възможни мерки и ще затвори този списък. Това не е възможно. Аз мисля, че така се замразява правното развитие и възможността за изпълнение. На трето място трябва да разгледаме различни модели на трудовия пазар. В Скандинавия имаме специална система, само че въобще устройството е различно в различните държави и членки и съответно това трябва да се отчете. Например, синдикатите в Скандинавия играят много по-голяма роля, когато става въпрос за утвърждаването на трудовите права, тъй като там имаме колективни споразумения. На четвърто място Сътрудничеството между държавите членки трябва да е задължително, бързо и опростено. На пето място трябва да се гарантира равнопоставеността по отношение на конкуренцията. Не трябва да има сблъсък между условията на труд. На шесто място по отношение на член 12 отговорността тук трябва да се уважават националните системи. Това е нещо интересно. И накрая, това е директива, която дава инструменти за борба с фалшивите компании, с фалшивите командировани работници. С заобикалянето на лице и член 3 в тази връзка, това са моите предварителни виждания. Трябва да установим равновесие, тъй като равновесието се наруши след делата пред съда. Би трябвало да гарантираме равнопоставеност на вътрешния пазар и да гарантираме правата на командированите работници. Благодаря. Нека сега да чуем нашите експерти. Много се радвам, че тук имаме хора, които са вътре в нещата. Хора, които се занимават с трудови инспекции, хора от синдикатите, представители на работодателите. Всеки от вас ще има 10 минути. Мисля, че някои от вас имат PowerPoint презентации. Надявам се всички да виждат. Има и разпечатки на тези презентации. Първо ще дадем думата на господин Пабло Парамо, който е юрист и трудов инспектор в Министерството по заедостта и социалните въпроси на Испания. Той има огромен опит, невероятна биография. След това ще чуем и другите експерти, Имаме експерт от Германия. Той се занимава с някои въпроси по отношение на митниците. Неговото име е Филип фон Пройшен. След това ще дадем думата на Томаш Майор, който е председател на Камерата на полските работодатели. Той ще даде позицията на работодателите и накрая, но не на последно място по значение, представителя на Конфедерацията на шведските синдикати Клас Микъл Юнсон. Той има голям опит по отношение на делото Лавал. И ще е интересно да чуем какво ще ни каже той. Благодаря на Емили за това, че покани нашите гости. Сега давам думата на господин Парамо за 10 минути. <clears throat> <clears throat> Благодаря, господин председател. бих искал също така да благодаря на госпожа Тиронен и на всички останали членове на тази комисия. Благодаря, че ми давате възможност да говоря за командированите работници и за измененията, правно, правния режим, които в момента се предлагат. Преди всичко искам да кажа, че командироването на работници е една нарастваща тенденция в цяла Европа. Все по-голям брой а, фирми, търговски дружества а, се местят от едно място на друго или пък изпращат своите работници другаде в Европейския съюз. И именно поради това, че тази тенденция се разраства, броят на командированите работи се разраства, необходимо не са правни рамки, които да урежат този въпрос. Защо трябва да отидем по-далеч от директивата 96-71? Преди всичко, защото тази директива не урежда изцяло въпроса. Разбира се, принципа на субсидиарност продължава да въжи, но честната конкуренция не може да бъде осигурена само по силата на тази директива. Трябва да се вземе предвид юриспруденцията, практиката на Европейският съд в тази област. Трябва да кажа, че липсата на достатъчно добро сътрудничество в тази област дава възможност за измами, които остават ненаказани. Какви са изискванията към новото законодателство в тази област? Първо, да се намери баланс между защитата на правата на работниците и предоставянето на достатъчно ефективни услуги Необходимо е за тази цел да се осигури обмената на информация в рамките на директива 9671, да се гарантира взаимопомощта и признаване, взаимно признаване на санкциите, които страни членки са приложили към една или друга фирма. един от възможните конфликти, едно от възможните противоречия е дефиницията на незаконното командироване. Една възможност е да установим един изчерпателен списък на характеристиките на процеса на командироване. Тогава ще имаме правна сигурност. Но това значи, че ще вържем ръцете на съдилищата, когато те трябва да тълкуват дали е на лице измама или не. Втора възможност е да приемем неизчерпателен списък, който на характеристиките на командироването, което би дало възможност за по-свободно тълкуване. И по този начин ще можем по-ефективно да се борим с измамите. Въпросът е, ако има незаконни действия при командироването, какво да правим? Какво трябва да се прилага? Изискването на директивата ли е, решенията на Европейския съд или националното законодателство? в случая, кое е национално законодателство? На страната, в която е командирован работника или на страната, от която той идва? Необходимо е да се гарантира социалната сигурност в случаите, когато се прилага законодателството на страната, от която идва командировният работник. Когато един работник е командирован по незаконен начин или по измамен начин в друга страна, едва ли той би могъл да се окаже в по-трудни обстоятелства в правно отношение – и условията за неговата работа са определени в така наречения документ Рим 1, който а, урежда въпросите на договорното право. Разбира се, значението на този а, въпрос а, се определя от това, че в някои страни имаме инспектори по труда, в други страни няма подобни инспекции. И това възниква въпроса как ще регулираме пазарът на труда в рамките на изискванията на МОД, ако там няма подобни инспекции. Възниква и въпроса дали съществуващото законодателство е достатъчно и дали не трябва страните да имат достъп до търговските е, регистри на другите страни членки, за да могат да потърсят в тях е, необходимата им информация. Колкото до условията, в които ще работят е, доставчиците на услуги в различните страни. И тук можем да си поставим въпроса дали да се приеме изчерпателен списък на изискванията или неизчерпателен или отворен списък на изискванията. и трябва да кажем, че вторият би бил по-полезен при борбата с измамите. А също така, как да се отнасяме към страни, където въпросът за колективните трудови договори е уреден по различен начин, чрез процес, в който участват, разбира се, и профсъюзите. Как, например, да определим кой ще е пунктът за контакт за всички заинтересовани страни, без да възлагаме допълнителни административни тежести на участващите търговски дружества. Трябва значи да защитим интересите на малките и средни предприятия. Необходимо е да се осигурят еднакви условия на чужестранните търговски дружества еднакви с тези на местните. Същото се отнася и до изискванията спрямо безопасността, сигурността и а, хигиената, безопасността на труда. Възниква и въпроса какви документи са необходими в рамките на този процес. Говорим за изчерпателен и неизчерпателен списък или отворен списък. И едно от предложението, което беше направено от датското председателство, се отнасяше до процедура чрез открит или неизчерпателен списък, който постепенно може да бъде затварен, за да се осигури правна сигурност на процеса на командироване на работници в други страни. Колкото до договорното право за договарящите компани... фирми и е, търговските дружества, които са техни подизпълнители, тук е необходимо да се осигури достатъчна подотчетност е, да няма несъответствие несъответ, непропорционално голямо въздействие на тези изисквания върху една или друга страна членка. Друг въпрос е свързан с измамите, когато те се извършват в друга страна. И когато едно търговско дружество е санкционирано в една страна членка, какво става, когато то оперира в друга страна членка? за тази цел има едно проучване, в което участвах Германия, Унгария, Франция, Португалия, Италия, и резултатите от проучването са публикувани. И заключението е, че няма абсолютно никакво прилагане на санкциите и глобите, които са наложени в една страна от останалите страни членки, което води до безнаказаност на нарушителите. Тоест необходима ни е система за прилагане на трансграничните санкции. Трябва да се види кои са компетентните е, власти, които ще прилагат е, тези санкции, наложени в други страни. Благодаря. Благодаря ви особено за това, че е, се вписахте в отреденото ви време. Благодаря за много ясното изложение. Ще обсъдим тези въпроси и по-нататък, а сега минаваме към господин Вайн Кройцен. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за поканата. Благодаря за възможността да представя перспективата на хората, които живеят тази система. Митниците имат 15 е, годишна практика с командироването, така че ние познаваме проблематиката доста добре. Директивата задължава държавите членки да прилагат условията за труд и при и за командированите работници, независимо къде е седалището на работодателя. Тоест минималните условия в минималните условия на труд се включва и изискването за минималното заплащане. Но в директивата няма директен критерий за сътрудничество между определените администрации. И тук именно тази директива прави предложения за начина на контрол и за начина на осъществяване на сътрудничеството. Трябва да се осигури е, командированите работници да получат минималното заплащане и да работят при съответните е, условия на труд, които им се полагат. Тук трябва да са изпълнени две условия според нас, т.е. Е, трябва да има сътрудничество между администрация и в това сътрудничество да е заложена именно целта да се осигурят минимални условия на труд. Трябва да има обаче и контрол Тоест, според нас трябва да има ясно ограничаване между задачите на властите, на органите на изпращащата и на приемащата държава. От моя гледна точка, член 7 в настоящата версия е доста нееднозначен. Той води до неразбиране. Ние трябва тук да осигурим контрола на минималните изисквания. Това трябва да е задача на приемащата държава. Те трябва, тези власти трябва да могат да действат независимо. Трябва да се спазват в крайна сметка условията в, е, в държавата на приемане. Там трябва да се провеждат и контролите. Тук в тази държава предприятията трябва, предприятието трябва да осигури съответните минимални условия на труд. Това е според нас нашия опит. Това сочи нашия опит. сроковете са доста амбициозни. Член 3, например. Там се задава въпрос за, допълнител... за добавената стойност на сътрудничеството, а пък и, и се говори за това да се предотврати за обикалянето на приложното поле на директивата. За тази цел трябва да се отграничат офшорните фирми от реалните фирми. Но един анализ не, не е предвиден нито в директивата за прилагане, нито за изпълнение, нито в предишната директива. Такъв анализ е необходим, защото в противен случай а, няма да може да се осъществи сътрудничеството между администрации. Какво ще се получи? Работодателите няма да могат да бъдат защитени по смисъла на директивата. Освен това, съществува опасността член 3 да постанови прилагането на, едно много бюр... на една много бюрократична процедура, която няма да е а... няма да допринесе за благоденствието на работниците. Може да се помисли и за други форми за междудържавно сътрудничество. Например, става дума за двустранни договори. Трябва да е възможно да се прави, да се създава микс между формите на сътрудничество. Понякога двустранните форми на сътрудничество са по-адекватни, защото в тях са взети предвид е, е, характеристиките на съответните държави. Член 9. Според нас е, този член не отговаря на практиката и не допринася до подобряване на директивата, а напротив налага много ограничения. Органите трябва да имат възможност за прилагане на различни инструменти а, за контрол. Например, трябва да се изискат документи от предприятието, в където може да се види, да се контролира заплащането на работонаймателя. Сега въпросът за какви документи да се изискват, този въпрос е спорен, тъй като нещата се променят непрекъснато. Има най-различни стратегии да се заобиколи законодателството, е, техническите спецификации се променят. Ето защо ние непрекъснато в Германия напасваме и адаптираме нашето законодателство. По смисъла на този член трябва да се представят е, и са допустими само определени видове контроли. Така обаче държавите членки нямат възможност да адаптират своите процедури към е, развитието на пазара. За да може да се въвеждат нови мерки, не би трябвало списъка да е затворен – трябва да мож... Е, държавите членки да могат да променят тази част от законодателството си, именно частта, която е свързана с контролите. Според нас, докладите, е, документите е, трябва трябва да се изискват в приемащата, в е, приемащата държава. И тук става въпрос за езика, на който са написани документите. Е, текст е, постановява превеждане на само някои документи. Е, по този начин дълги договори могат да останат непреведени. Това не е по смисъла на правораздаването на Европейския съд. Освен това, не е ясно в какъв обхват трябва да се разпространяват декларациите за командироване. Контрапродуктивно, според мен, е това, което е записано в съображение от преамбюла 16, а именно принципа за информацията – когато информацията не може да бъде предоставена от приемащата държава в съответен срок, а именно с цел контрол. Ако прилагането на директивата зависи от контролите, то тогава трябва да вземем предвид че има доста предприятия, които ще се опитат да злоупотребят, да заобиколят законовите изисквания. И в такъв случай Германия, като Германия, например, които иска да контролира този много ефикасен инструментарий, то тогава трябва да поставим отново под съмнение и преосмислене принципа заложен в член 16. Какво означава това? На един строеж, например, могат да действат най-различни предприятия от различни държави. За да се направи един контрол, не може да се проверят всички предприятия от всички държави и пращачи. Според мен, това <clears throat> текста на член 16 ще затрудни контрола. За да може директивата да, мог, да бъде приложена на практика, трябва а, да се вземат предвид следното. Минималното заплащане трябва да може да се контролира в приемащата държава. Минималните условия на труд трябва да, се, да могат да се контролират също в приемащата държава. И контролиращите органи трябва да може да изискват документи за контрол на езика на, изпращ... на, на приемащата държава. Ето защо трябва задачите и задълженията на изпращата и получаващата държава да бъдат уточнени предварително. Приемащата държава трябва да може да извършва контроли свободно по своя осмотрение. Благодаря. Well, Благодаря. И вашата презентация беше пределно ясна, експертна, вие спазихте 10 минути. Въпроси ще има по-късно. Сега давам думата на господин Майор от Полша, който говори без микрофон, за съжаление. Добър ден! Няколко бележки с практически характер от моя страна. Ние не сме контролна институция, ние сме бизнес компаниите. Директивата за командироването на работниците създава хаос. В член 3 се дава още едно определение на това какво е командироване на работници. В 883-2004 вече имаме определение. Това определение беше повторено от директива 1408. Сега имаме второ определение на командироване на работници в европейското трудово законодателство. Какво означава командироване на работници? Ако има една малка компания в Краков, която дава работа на около 10 човека и Всъщност аз говоря за една такава компания, конкретна. Тя се обърна към нас и попита какво трябва да направя, ако искат да командирова работник. Ние им казахме, че трябва да получат формуляр А1, да го попълнят, да го изпратят във Франция или Германия и след това ще има немски или френски експектор, който ще проверява дали всичко е спазено по директивата за командироването. Госпожи и господа, много често имаме малки компании, които се сблъскват с подобни ситуации. Отново казвам, не говоря за големи фирми. Ако компаниите действат добронамерено, по закона те ще получават формуляр А1, и след като се гарантира, че те следват правилата, те ще могат да командироват своя работник. След това обаче ще има още един контрол относно това дали се спазва определението по член 3, за който говорих. Опасявам се, госпожи и господа, че когато става въпрос за малки и средни предприятия, това ще създава огромни проблеми. Аз имам въпрос към авторите на директивата. Какво ще стане, когато, например, социалните инспектори в Полша кажат, че всичко е наред по отношение на осигуровките, но в някоя друга страна се каже, че не са спазени изискванията и това лице незаконно се командирова в друга страна. Определението от 883-2004 определя, че съдилищата в страната по происход са отговорни. Втората дефиниция в член 3 обаче казва, че съдилищата в приемащата страна, Франция, Белгия, Швеция и така нататък, тези съдилища ще бъдат компетентни. Опасявам се, че ще има дела, които ще текат в продължение на години. Ще има много проблеми от правна гледна точка и трудно ще се стигне до решение. Още нещо. Член 9. Споменавате необходимостта да се съхраняват документи. Как ще стане това в 21 век? Ние можем да изпращаме документи по имейла за няколко секунди. Преди няколко месеца получих покана за това изслушване, организирано от вашата комисия. След това посетих немските митнически власти и немските митнически служители предложиха да ми покажат къде се храняват своите документи. Аз всъщност предложих на немските колеги да се срещнем тук, в Брюксел и аз да им донеса документите. Разговарях с ръководителите на компанията,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 има съмнение по отношение на документацията на работниците, могат да се свържат белгийските колеги, например, с съответните власти в страната, която изпраща работника. Само, че в крайна сметка ние живеем в 21 век в Европа. За няколко часа можем да се срещнем, на четири очи да обсъдим проблема, да пътуваме от Краков до Брюксел, до Стохолм, навсякъде. Така че, защо трябва да се съхраняват документи? Това са разходи. Аз не говоря за огромни агенции за време на заетост. Аз говоря за малка компания, която работи само в пет страни от Съюза. Трябва ли те да наемат офис в всяка една от тези страни. Ако четем член 5, ще се окаже, че компаниите от Централна и Източна Европа ще трябва да поемат на плещите си огромни разходи за своята дейност в трети страни. Още нещо. Преговорите с синдикатите. Това също води до разходи. Ако не се лъжа, вие създавате нова позиция, ново работно място, преговарящ. Отново взимам пример, взимам за пример тази компания от Полша, която работи в пет страни – трябва ли тя в всяка една от тези пет страни да има е, служител, който да преговаря с синдикатите в тези пет страни? По отношение на солидарната отговорност. Нека да използваме съграденото и да не създаваме допълнителни разпоредби. В член 12 казвате, че цяла верига от изпълнители трябва да носи солидарна отговорност. Когато се избере както трябва един подизпълнител, то той трябва да носи отговорност. Нека да не задълбаваме толкова много във въпроси като солидарната отговорност. Мисля, че тази директива ще доведе до огромен административен и правен хаос. Член трети е изключително важен. Говорим за определението за командироване. Вие казахте, че това ще доведе до заобикаляне на правилата и до злоупотреби. Госпожо докладчик Туранен, Вие казахте, че директива 9671 не работи както трябва. Би трябвало да гарантираме по-добро, по-задълбочено сътрудничество между съответните органи. Освен това, трудовото законодателство в страната приемник трябва да е прозрачно. Да са публикувани разпоредбите в интернет, за да не се налага да имаме 15 различни консултанта. Трябва да можем в интернет да проверяваме как стоят нещата в строителния бранш в Белгия, например, или в друг бранш в друга страна. Благодаря. Благодаря, господин Майор. Още веднъж искам да ви благодаря за ясните коментари. Ще има въпроси след това. Сега господин Йонсон от Конфедерацията на шведските синдикати. 10 минути. Е, благодаря много. Благодаря за поканата да участвам в работата, в работата на тази комисия. Командироването на работници отдавна е обект на нашето внимание и последните години Европейския съюз страда от голяма безработица. Not... Решението по делото Лавал, не знам доколкото вие сте познати basically lay... Но то постави основата за конкуренция в заплащането в Европа. Но много въпроси възникнаха след приемането на това решение. Например, какво е отношението между социалното и економическото измерение в Европейския съюз? Дали Европейския съюз става един източник на дерегулация, какви могат да бъдат действията и мерките на страните членки, как, как може да се възстановят минималните изисквания на директивата за командированите работници и а, законодателството на Европейския съюз да се зачита. Тоест, как може Европейския съюз да предложи нещо на командированите работници и мотото на Европейския съюз обединени в многообразието, да не остане само на книга и само да бъдат на ни хубави думи. А, а когато сте в, в Рим, действайте като римляните. А това значи, че командированите работници трябва да имат същите права, както местните работници. Тоест работците трябва да бъдат третирани по еднакъв начин, независимо от това каква е правната основа за свободното движение на работници. Шведските и европейските профсъюзи искат две неща, за да се осигури равнопоставеност в светлината на е, решението Лавал. Тоест, едното е промяна в е, договора и второ на е, директивата за командированите работници. Не получихме обаче това, което искаме. Получихме обаче два законодателни акта. Директивата Демонте и е, директивата за прилагането. Тази директива Демонте обаче е, преждевременно е, умря и сега остана само директивата за прилагането. От гледна точка на профсъюзите е, естествено да бъдем недоволни от а, е, това, което комисията е направила до сега, за да възстанови равновесието в светлината на решението Лавал. Но ясно е, че комисията е трябвало да преодолява редица трудности. Разделянето на правомощията между страните членки Европейския съюз, намиране на компромис, е, за да се изгладат идеологичните, идеологическите институционни различия, като същевременно с това се зачитат легитимните искания на профсъюзите. Опитвам се да представя така фоновата информация за това, за което говоря. Не трябва да се забравя, че предложението беше направено с политическата цел да се успокоят работниците, да се отговори на техните опасения и за да се подобри сътрудничеството с властите в страните членки. Предлагат се редица мерки, не мога да се спирам на всички тях. Ще спомена само няколко. Но разбира се, ако има време, ще можем да ги обсъдим, когато започнете да задавате въпроси. Първо, за контролът на публичните власти. Това е изходният, е, изходният пункт на директивата. Това нещо е трудно приложимо в Швеция, не само в Швеция, и в скандинавските страни, от гледна точка на нашите профсъюзи. Предложението се опира на, паза, на модели на пазара на труда в други страни, в Райнленд, например. Именно в светлината на този начин на мислене може да разберете това предложение. Трудно е да се съчетаят модели за пазара на труда, които се основават на саморегулиране с останалите модели. Но най-важното условията на труд, заплащането и работното време – са въпроси, които трябва да се решават чрез диалог между социалните партньори. Девети член цели ограничаването на административните изисквания и контролни мерки, които страните членки налагат. И макар и някои от тези изрично споменати мерки да са споменати, става дума за един затворен или изчерпателен списък, който се предлага от комисията с една дума всичко е разрешено, ако не е изрично забранено. А всъщност комисията предлага тъкмо обратното. Всичко е забранено, освен ако не е изрично разрешено. Това е не само един неприемлив законодателен подход, но също така този подход предотвратява възникването на ефективни нови мерки, които биха а, взели предвид новите обстоятелства. А не знаем какви ще трябва да бъдат тези мерки през 5, 10 или повече години. Членове 5 и 10 са посветени на достъпа до информацията и трудовата инспекция – какви мерки ще бъдат на разположение, къде могат да бъдат тези мерки приложени на това. Този въпрос е решен различно в различните страни членки. Също се отнася и до инспекторите по труда. Очевидно и тук въпросите трябва да се решават от социалните партньори. Колективните трудови договори са инструмент между две договорящи страни. И независимо от това, а, с право си пледира, призовава за по-голяма прозрачност за така наречени споразумения за командироване, за да може да се а, стигне до по-голяма прозрачност а, в, в тази област. Исканията за информация, разбира се, трябва да зачитат автономията на социал, социалните партньори и този принцип трябва да се зачита във всички, на всички пазари на труда, не само в някои, защото става дума за един общ пазар на труда, общ за Европейския съюз. Ще приключа с член трети, който е свързан с въпроси, които повдигнаха и преждеговорившите. Става дума какво е точно значи командироване – тук много пъти има добри намерения, но в предложенията много често липсва логика. Една от целите на предложението е да се предотврати злоупотребата и заобикалянето на правилата. Ако, правил, ако предложението се приеме така, както се прави днес, обаче то ще има точно противоположен резултат. Ако предложението се приеме, има три възможни правни решения, за, за съответните търговски дружества. Те могат да бъдат в страната членка, могат да командироват работници другаде. И може да имаме и един трети вид командироване. Не истинско командироване, което излиза от рамките на дефиницията дефинициите и правилата за командироването. И именно това заобикаляне на правилата се опитва директивата да предотврати. липсата на логика е свързана с последиците от неправилното или незаконно командироване. Трябва ясно да се каже, че търговските дружества, които се опитват да заобикалят изискванията, не трябва да имат предимства в сравнение с онези, които ги спазват. Затова тук трябва да се прилагат законите на страната, на приемащата страна. Има и други е, въпроси, на които няма сега да се спирам, защото времето ми вече свърши но тъй като се отнасям доста критично към предложението, трябва да кажа, че общо взето то е добро. Има много голям брой изменения, които трябва да, с които трички трябва да се запознаят. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателя повдигнахте въпроси, възможности за изменения, които сигурен съм докладчика и останалите наши експерти с интерес ще посрещнат. Благодаря на докладчика, на всички лектори, благодаря на експертите. И сега имаме до около 12 часа време за обсъждане. Искам само да проверя правилно ли съм съставил списъка на желачите да се изказват. Първо докладчиците в сянка. Госпожа Хансли, госпожа Гепхард, господин Бозой и господин Дион. А, разбира се, и докладчика от комисията по заетостта. А след това ще дам думата на останалите. Сега за сега госпожа Хет и господин Шваб. Имаме значи, около 25 минути на разположение. И след това ще дам възможност на експертите да отговорят на зададените въпроси. Моля, ограничете се в рамките на около 2 минути. Не искам да ви ограничавам прекалено много, но необходимо е все пак да стане разговор.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 Аз съм съгласна, че текстът е иска да гарантира минимална защита на правата на командированите работници. Това от една страна. От друга страна е, целта е да се улесни живота на предприятията, предоставящи услуги. И аз искам да се съсредоточа на втория компонент, тъй като трябва да се намери правилния баланс между тези две величини. Искаме да създадем атмосфера на честна е, конкуренция между предприятията, предоставящи услуги. За това става дума свободата за предоставяне на услуги и за защита на правата на работниците. Въпросите, засегнати от нашите експерти, будят загриженост. Например, имаме критерии е, в член 3. Тези критерии постановяват а, срока за и условията на труд, но въвеждането на тези критерии означава, че ние трябва да имаме начин на оценка. Всеки път въпросът е кой трябва да прави тази оценка, какви ще са процедурите за обжалване, ако са накърнени правата и какви са и как ще се третират обещетенията, евентуални обещетения. Това са всичко важни въпроси. Освен това, се задава въпроса за отговорността и съвместната отговорност. Как тази съвместна отговорност ще се приложи на практика? Може би трябва да има предварителна оценка за добросъвестност и под изпълнители, които са действали добросъвестно. Те не бива да бъдат подвеждани под отговорност в случай, че член 3.1 е в сила. Но как да се направят тези проверки? Как да се уточни кой носи отговорността? Въпросът е кой ще прави тези тестове, как ще се оценяват тези проверки. На следващо място, много е важно да намерим отговори на всички тези въпроси. Важно е да помислим и за отговорността на предприемачите, които изпращат работниците, защото по този начин а, може да се получи ситуация, в която предприемачите, предприятията са обезкуражени да командироват своите работници. А ние искаме именно да осигурим а, свободата на командироване. Благодаря, госп... следващия оратор, госпожа Кепард. Благодаря. Благодаря и на експертите за тяхната ценна информация. Би било хубаво да получим техните презентации на хартия. За нашата работа това би било много полезно. За моята политическа група е, този текст беше разочарование защото след казусите Лавал и Викинг видяхме, че директивата за командироване има някои пропуски, които трябва да бъдат отстранени, за да се установи баланса между а, и работодатели. Това е изискване на нашата политическа група, затова смятаме, че това предложение на, за директива е изпълнено с дефицити. Смятам, че е, даже правната база се накърнява чрез въвеждането, чрез евентуалното въвеждане на този текст. Тъй като времето е много малко, ще се съсредоточа само върху три основни аспекта. На първо място, подобря, подоб, подобрената информация, подобрения достъп до информация за работниците и служителите. Естествено, това е важно, но ако искаме да осъществим този подобре, бър, подобрен достъп само единствено чрез интернет, това не е достатъчно. Трябва да се изпрати информацията на самите работници и служители повече от командированите хора работят в строителството и аз не смятам, че повечето строители е, се разхождат напред-назад със своя лаптоп под мишница и се информират непрекъснато какви са актуалните разпоредби. Така че трябва да помислим за други средства, за да може наистина информацията да достигне хората, които имат нужда от нея. Това е един, един от въпросите, които бих искала да поставя на експертите. А именно, как може да подадем информацията на съответните работници и служители по по-добър начин? На второ място седалището. И начина по който е третиран този въпрос, да, така е. Е, контролите трябва да се извършват там, където е седалището на предприятието, но е, държавата по установяване, т.е. изпращащата държава, не може да предприема контроли в приемащата държава. Това е ясно. Това е въпрос, който подлежи на подобрение. Значи и двете държави трябва да имат задачи за изпълняване на контрол, но тези задачи трябва да са поделени и то ясно поделени. Трябва да е ясно коя държава какви функции изпълнява. Контролите би трябвало да се извършват по, по, по смисъла на правото на приемащата държава и документите, които се представят, трябва да идват именно от приемащата държава. Вие правилно казахте, че не бива да даваме възможност за задни вратички, така щото законодателството да се заобиколи. Аз разбирам, аз не разбирам, господин Майер, проблемите на, предпри... на работодателите, на предприятията. Ако те работят правилно и това го правят повечето работодатели. Аз не смятам, че повечето предприятия злоупотребяват с правото. И така да се върна на първоначалната си идея. Ако е, работодателите действат правомерно, те няма от какво да се страхуват. Ние контролираме, ние искаме да контролираме черните овце. И на трето място. Член 18, точка 19. Системата ИМИМ. Тя не се основава в директи... върху директивата на, за командироване, а върху директивата за, за, за взаимно признаване на професионалните квалификации. И за мен не е ясно дали не, не утежняваме прекалено системата. Ако включваме този текст в е, а именно име и системата в нашия текст. Тъй като е, тази система не предвижда сътрудничество между отделните администрации. А трябва да говорим с докладчицата и да обсъдим дали това, което е правено до момента, е разумно. Миналата седмица имахме дискусия по този въпрос и имаше мнение, че може би нещата не трябва да продължат в тази насока. Системата им и вероятно няма да е достатъчна за осветляване на тази тема. Трябва да видим дали е, тази система влиза в нашите компетенции да я включим. И въпрос на господин Йо, Йо, Йохансен. Зная, че в скандинавските държави системата е съвсем различна от системата във всички останали държави на Европейския съюз, що се отнася до правата на синдикатите. Бихте ли могли да конкретизирате по-добре, повече какво трябва да се подобри от, е, в, в, в цялата система от перспективата на скандинавските държави? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Гепхард. Определено можем да подкрепим коментара ви относно системата ИМИ. Доколкото си спомням, има разпоредба, според която държавите членки могат да допълват тези разпоредби. Същото и по директивата за електронната търговия. Господин Босой е наред. Благодаря, господин председател, ще бъда съвсем кратък. Бележка от общ характер. Важно е да се говори по тази тема, защото парламента поиска такава директива. Комисията предложи в рамките на единния пазар. Тя е изключително важна. Работниците трябва да са защитени и да имат увереност в единния пазар. Това предложение като цяло вероятно ще подобри правната сигурност. Това е нещо добро за всички заинтересовани страни. Правилата относно командироването на работници не трябва да са твърде проблемни, защото иначе командироването ще стане непривлекателно и това ще подкопае свободата на предлагането на услуги. Имам един въпрос към господин Парано и втория ми въпрос е към всички, който иска да отговори. Господин Парано, искам да попитам относно разделната и съвместната отговорност при подизпълнението. Според мен тук се създават проблеми, защото може да се генерират твърде големи разходи и предоставянето на подизпълнител може да стане по-непривлекателно. Освен това, ако един работодател трябва да трябва да изпълнява всичко добросъвестно, може да се създадат въпроси. Какво означава due diligence точно? Аз се мисля, че би трябвало да се направят инспекциите по-ефикасни, вместо да се говори за солидарна и разделна отговорност. Втория ми въпрос, нещо, което е породено от любопитството, Става въпрос за крайните срокове за взаимопомощ по член 6. Две седмици обичайно и 12 часа. Това са твърде кратки срокове, но искам да чуя какво смятат различните гости. Господин Де Йонг, благодаря. Благодаря, господин председател проблема с командированите работници се дължи на това, че ние нямаме един минимална работна заплата, нямаме споразумение за минималните изисквания, нямаме еднакво право на пенсиониране. Тоест, няма а, някакъв а, минимален прак на социалните изисквания, който трябва да се спазва. И за, именно за това особено важно е а, да се а, упражнява контрол върху това дали се изпълняват изискванията, съответните споразумения и законодателството на страните. Командированите работници много често са по-ефтини, именно защото а, техните социални права са по-малки и пенсионните им, пенсионните им осигуровки са по-ефтини. Необходимо е значи, всички отклонения в това отношение да бъдат внимателно следени и предотвратявани. Предприятията, разбира се, имат свое право, право да решават как да предоставят или как да възлагат услугите и тези права са защитени и биват зачитени от съдебни решения. Целта на тези съдебни решения е да бъдат защитени работниците, а не да се вменяват допълнителни обременителни изисквания на предприятията. Аз а, а, а, и за, проучих внимателно докладът на СНИК в рамките на проекта ЦИБЕЛ. И какво установявам? Установявам, че в контролът в тази област съществува пълен хаос. Било когато става дума за условията на работа, било в други случаи. А съдебните органи, които трябва да следят, следят за тези нарушения в, в, в рамките обаче на угловното, наказателното право. Обаче няма някаква организация, в която да участват всички органи, които се занимават с контрол и могат да сравняват изискванията и резултатите от своите инспекции. Не виждам подобно предложение в това, което комисията ни е представила. Необходим ни е един портал, в който да се обедини информацията на всички инспекционни органи. Това е в най-общ план, което имам да кажа за сега. Не става дума за това да се отслабва контрола, става дума за обединяване и обмен на информация между контролните органи в различните страни. И контролът ще стане по-ефективен именно чрез сътрудничество. Благодаря. А, а искам да дам думата на господа Ясловечка. Благодаря, господин председател. Много се извинявам за това, че закъснях. Трябваше да остана за гласуването в комисията по заетост. След това ще чуя експертите. За съжаление, сега мога да се изкажа само показаното от последния експерт. Обещавам, че след това ще чуя всички доклади на експертите. Ще погледна и онова, което са ни дали на хартия. В последното си изказване вие казахте, че в член 3 формата, който комисията предлага, дава възможност за така нареченото лошо командироване, т.е. за обикаляне на разпоредбите. Аз съм съгласна. Критериите не са ясни. Имам един въпрос освен това. Трябва ли да има затворен списък с критерии? Не е ли по-добре да има някаква насока, която да се използва в подобни ситуации. И когато има специални обстоятелства при командироването на един работник, просто искам да задам този въпрос. Вие сте експерти. На второ място, директивата не казва за колко се командирова един работник. Системата на социална сигурност като че ли определя това, имаме 24 месеца и не повече. Аз съм против ограничаването на това време, на тези срокове. Ако едно лице е консултант, например, как се оценяват консултантските услуги? Още нещо. Има големи разлики между синдикатите и асоциациите на профсъюзите. Казахте, че в Швеция, например, такива споразумения могат да се подпишат и на местна почва. Много важен въпрос по член съответно. Как да се дава информация за такива споразумения и относно правилата на наемане на чужди работници в една страна. Според мен е изключително важно и двете страни, работодателите и профсъюзите, да поемат своята отговорност, но свободата трябва да се запази. С други думи, Синдикатите трябва да имат свободата да водят преговори и в същото време обаче те трябва да дават информация относно тези споразумения. Във всяка държава членка трябва да има нещо като едно гише, където да се получава тази информация. Освен това, Работодателите трябва също да носят отговорност. Когато информацията за тях е ясна, те трябва също да предоставят ясна информация. Често по време на различни изслушвания казваме, че не можем да ограничаваме свободата на синдикатите и аз напълно подкрепям тази теза. Но от друга страна не трябва да забравяме за отговорността. Днес говорим за защитата на работодателите, говорим за връзката между работодателите и профсъюзите. Аз смятам, че информацията от страна на работодателите първо трябва да се дава на заетите. Говорим и за езикови проблеми. Естествено казваме, че всички документи трябва да са наличен на английски, само че колегите от Франция и Германия казват, ами защо не на френски или на немски? Аз пък мога да кажа, защо не на полски? Ами защото просто английския се говори от най-голям брой хора. И ще е много по-лесно за едно лице, непрофесионалист, да разбере този език или да намери преводач много по-лесно, отколкото езика а, на някоя друга страна, например шведски или немски. И накрая, искам да ви поканя на едно изслушване в зала 5G3. Това е едно изслушване, което се организира от Комисията по заетост. Моля ви да присъствате. Кога ще бъде това изслушване, госпожо Язловецка? В 3 часа след обед 5G3. Два етажа над днес. Комисията по заетост. Това е днес след обед. Добре, благодаря. Благодаря за това, че се присъединихте като водещ докладчик относно информацията. Не трябва да забравяме, че в директивата за услугите имаме сега принципа на едно гише, за предоставящите услуги, трябва да има възможност да се дава информация за различните страни. Ако искате да се установите в някаква друга страна да предоставяте услуги или да работите по друг начин, трябва да имате наличната информация. Нямаме време. Имаме още двама желаящи да се изкажат, само че експертите са тук само до 12. Госпожа Хет и господин Шваб. Ще им дам думата така или иначе госпожа Хет. Благодаря. Благодаря на експертите. Точно както и госпожа Гепхарт, аз като социал-демократ съм изключително притеснена. Имам въпрос към Клас Микъл Юнсон от синдикатите на Швеция. Доколкото разбирам, Член 9 от предложението на комисията води до ограничение на възможността на държавите членки да правят контрол. Това ограничение е свързано с възможността синдикатите да контролират. Освен това, в някои случаи може да се стигне до невъзможност да се случват колективни споразумения. Понякога може да се номинира лице, което не е упълномощено да сключва колективни трудови договори, може да се стигне до дискриминация. Какво смятат шведските синдикати по всички тези проблеми и как трябва да изглежда текста на член 9, за да може разпоредбите да станат по-уравновесени и да се отчете и скандинавския синдикален модел? Това е втория ми въпрос. Благодаря. Всъщност, ние вече имаме изменения от шведските синдикати, може да ги погледнете. Господин Йонсон ще говори по този въпрос и накрая от името на депутатите. Между другото, мога да дам на всеки от вас не повече от две минути. Знам, че времето не е достатъчно, но ще караме по същия ред. Всеки от експертите ще има възможност да отговори. Преди това обаче ще дадем думата на господин Шваб. Той е последен от депутатите. Благодаря. Презентациите на четиримата колеги бяха много интересни. Благодаря за това и мисля, че всички ние сме едини. искаме да установим правен, правилен добър баланс между правата на заетите и е, доброто функциониране на единия пазар. Ако, например, имате едно е, занечейско предприятие и когато един работник се разболее, и на негово място трябва да дойде командирован работник, то тогава нещата за това предприятие са много, много се осложняват. Така че ето наистина имаме нужда от единно законодателство. Имам към господин Майер един въпрос. Защо дефинициите между двете директиви са различни? Каква е причината за различието? И Естествено, контролите трябва да се случват на място в приемащата държава, но какво ще се случи, ако трябва да се прекъсне един контрол? Това, за което говорихте вие, не ми стана ясно. Председателят, всеки от нашите експерти има две минути на разположение. Започваме с господин Парамо. Благодаря, господин председател. Най-напред за въпроса за оценката на изпълнението на директивата, оценката за това дали има съвместна отговорност или има нарушаване на законодателството. За това са отговорни инспекторите. Трудно е да се установи кое предприятие спазва законодателството и кое не спазва разпоредбите. И сега на второ място по въпроса дали имейл системата е достатъчна. Аз правя разграничение между комуникацията по имейл и другите видове информации. Ние говорим <clears throat> за административно сътрудничество и то е в сила. То функционира. Въпросът е обаче дали то е достатъчно. Не става дума тук само за информационен обмен. Става дума и за солидарната отговорност на предприятията и на предприятията, изпълняващи услу... предоставящи услугите. Въпросът е чие е право на чия държава членка трябва да се прилага и какво става в случая, когато дадена държава членка не разполага в правната си законодателна уредба със съответните разпоредби. По отношение на трудовите инспекции, опитът сочи, че инспекциите не представляват економическа тежест. С повече става дума за управлението на контролите. Трябва да се установи кой трябва да поеме отговорността и мисля, че съвместната отговорност ще има добро превентивно действие. Естествено, нашите мерки са насочени към предприятията, които не спазват разпоредбите и това е целта на по-строгите разпоредби. Предприятията, които работят коректно, за тях ще е ясно, че те са поели своята отговорност и те няма от какво да се страхуват, няма нужда да се страхуват от е, проверки. Но естествено, е, тези предприятия, които са нарушили законодателството, те трябва да бъдат наказани. Санкциите е трудно да се приложат, защото е, те не могат да се прилагат трансгранично. Ето в Испания, например, има много наложени санкции, които не са изпълнени и не могат да бъдат изпълнени. Това е много неприятна ситуация. Благодаря. Ще отговоря въпроса за контролите в бъдеще, как го виждаме ние този въпрос. Естествено, тук става дума за член 16. Там се, става дума за система, която ще действа в, в страната на изпращане. Заложени са срокове в член 6. Сега въпросът е какво ще се случи, ако не може да решим всички въпроси на място, на строежа, например то тогава трябва да се обърнем към предприятието, е, което има седалище извън приемащата страна и тогава прекъсваме проверката. Член 9. Тук също е важен с отворения списък. За момента списъкът е затворен, но ние предпочитаме отворен списък, защото е, ситуациите много се променят и текстът трябва да се адаптира. Има технически спецификации, които не са отразени в този списък. Има промени в националното законодателство, което също не е взето предвид тук. И всичко това ще се отрази, отрази на мини-контролите, на място. В противен случай контролите няма да могат да бъдат проведени. На следващо място. Примера за контрола на място на една строителна площадка. Там има много предприятия от различни държави. Много трудно може да се установи откъде идват работниците, кой носи отговорността какви са условията на труд. Затова предварително трябва да се говори с колегите какво би трябвало да ни посрещне на тази строителна площадка и после да контролираме дали всички условия са на, на лице. И член трети. Правните последствия. Това тук е един член, който препраща към административното сътрудничество – и е, тук трябва да преценим дали става дума за командироване или не става дума за командироване. Тоест, трябва, трябва да разберем какво искаме, какво целим с този текст. Thank you very much, Mr. Mayo. Благодаря, господин Майер. във връзка с това, което господин Шваб каза, относно разликите между различните определения на командироване и съответното законодателство, социално и друго. И член трети на сегашното предложение. На пръв поглед съдържанието е доста сходно. Но бих искал да ви обърна внимание върху един проблем, свързан с, с социалното е, осигуряване бългийските и испанските институции приемат, че онзи, който командирова работниците, има, когато той има оборот, който е 25% от оборота на предприятието в приемащата страна. В моята страна критериите са различни от тези в 883 директива от 2004. Апелативният съд в Вроцлав постанови, че критериите ще бъдат изпълнени, ако интересите на предприятието в, наш, в Польша е 7-8%, докато при нас се иска 50%, а в, критерии, а в директивата са заложени 25%. Някои предприятия а, имат само 3 до 5% оборот от оборота на, а, в страната, а, в която командироват. предприятието трябва да докаже, да има, че, че има 50% от друга да се иска. Значи дефинициите, определенията на командироване са различни. В кой случай имаме командироване, в кой нямаме командироване. Това е въпросът ми. Ако сега ще въвеждаме друга дефиниция, сходна с предишната, ще настъпи още по-голям хаос. Като се има предвид, че в Польша и в Германия – Съдилищата решават кога имаме командироване и кога нямаме командироване. Предприятията в Европа не се страхуват от контроли, дори от митнически контроли. Тук става дума само за следното. Става дума за това предприятията от Източна Европа или по принцип европейските предприятия да не трябва да изпълняват изисквания, които ще генерират допълнителни разходи. За това става дума. И сега да кажа няколко думи а, по отношение на формуляра. Извинявайте, че така променям езиците, но имам един, едно конкретно предложение. Нека в член трети да приемеме как, как ще се отнасяме към командироването, ако имаме единен формуляр или единна форма. В Германия практиката е такава, и то е правилна практика. Германската митническа служба, поправете ме ако греша, но когато имаме форма А1, тя се използва за всички случаи на командироване. Нека оставим тази дефиниция, обща дефиниция, към която се опитваме да, да вървим. Много оживен дебат, казва председателят. И е, сега, господин Йонсен, е, имаше доста въпроси към вас, е, но се надявам, че ще можете да приключите с отговорите много бързо, защото имаме още една точка от дневния ред, която, която трябва да приключим преди края на заседанието тази сутрин. Аз накрая ще трябва да дам думата и на докладчика. Да. Ще бъда съвсем кратък. Защото измененията, които сме внесли, отговарят на много от зададените въпроси. Но имаше въпроси по отношение на така нареченият шведски или бих казал скандинавски модел. В Дания и Швеция няма законодателство по отношение на заплащането, няма механизъм за сключване на колективни трудови договори. Без колективни трудови договори, значи няма никаква защита за заплащането на работните. В Швеция имаме около 600 различни колективни трудови договори, които отразяват реалностите на пазара на труда. Заплащането, разбира се, ще е различно. Едно ще е при док, лекарите, друго ще е при строителните работници. Всички, които се занимават с пазара на труда, знаят, че той има много подразделения. Мини пазари, така да кажем. А сега нещо за прозрачността. Смятам, че всички сме съгласни, че това е много важна страна на командироването на работници и много важно е да имаме прозрачност в този процес. Но, както казах, имаме 600 различни колективни трудови договора и не е лесно да се осигури прозрачност в тази област. Продължаваме да се стремим, макар и да няма подобно законодателство на европейско ниво. Няма да се спирам на членовете един по един. Ще бъда в бара, готов съм да отговоря на вашите въпроси там. Благодаря. Позволете ми да благодаря на четиримата експерти за отличните презентации и за това, че отговориха на въпросите. Госпожа Турунен, съвсем накратко, няколко думи. Да, много можем да говорим. Аз Определено съм съгласна, когато се твърди, че от правна гледна точка не е лесно. Имаме първата директива, имаме директивата за изпълнение, имаме Рим 1, имаме 883, връзките с социалното осигуряване, при покриване тук имаме и специална директива за временните работници. От правна гледна точка режима не е лесен и трябва той да проработи. Това ще бъде Lex Specialis. С други думи, ако тук се определи какво е командироването, това ще е определящата дефиниция. През 96-та, по-скоро в 96-71, като директива също има определение, но това ще бъде определящата дефиниция, тази, която е в това законодателство. Това е уточняване на определението в директива 96. Това като коментар към господин Майор. Искам да благодаря на всички. Чух казаното от докладчиците в Сянка. Записах си го. Очаквам с нетърпение сътрудничеството. Аз работя и в комисията по заетост. Там също работим по темата. Благодаря на всички, които се изказаха. В момента няма равновесие. Нека да не забравяме. Трудовия пазар не работи както трябва. Ние трябва да възстановим този баланс. Благодаря. Благодаря. Извинявам се за това, че не дадохме думата на представителите на комисията. Колегите Грин и Венстра. Колегата Венстра е заместник директор на звено. Вие ще можете да работите с госпожа Турунен, а госпожа Турунен ще изпрати доклада си за превод тази седмица. На 10 октомври ще разгледаме проекто доклада. Крайният срок за изменение е 6 ноември. Ще има много оживени дебати. Благодаря на Себастиан от секретарята, казва госпожа Турунен. Така приключваме по тази тема. Онези, които няма да останат за последната точка, моля да си тръгнат бързо и тихо, тъй като нямаме време. Трябва да обсъдим измененията. Ще дам думата на господин Часковски. След малко ще започнем разискванията.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 Ако искате да водите частни разговори, моля да го правите извън залата. Тъй като трябва да започнем работа, нямаме време, нашите преводачи трябва да си тръгнат на време. Благодаря. Ако нямате нищо против, моля да излезете и да разговаряте навън. Господин Шасковски ще представи измененията ние разгледахме преди лятната вакансия. Проекто становището. Тук са колегите Маркаки, Руле, Вайлер. Аз самия съм тук. Ще трябва да помоля всички да са максимално кратки, тъй като не можем да пресочваме времето безкрайно. Първо ще дам думата на господин Шасковски по измененията и след това аз ще коментирам. Господин Часковски, поздравление! Много работим по тази тема в а, Комисията по конституционни въпроси. Тук обаче вие чупите всички рекорди, 1500 изменения. And here I, I agree with this at the outset. I have to say that I still agree. Аз погледнах измененията с общ характер от страна на комисията. Общо взето, те са в правилната посока. Става въпрос за достъп до документация, дори и за придобивки с търговски характер. Благодаря още веднъж ние се опитваме да разгледаме различните проблеми и да намерим компромисен вариант. Първо, по машинно четимия формат. Като цяло сме съгласни, че още в самото начало е трябвало да има промени. Ето защо аз внасям изменения, за да се гарантира технологична неутралност. Ние ще подкрепим част от вашите изменения. Ще направим изключения за част от машиночетимите формати. Като цяло подкрепяме вашата линия. Други форми могат да се прилагат, когато не е необходимо или когато е твърде проблемно, твърде скъпо. Някои от вас, колеги, внасят изменения в тази посока, вратата за предложенията на комисията е отворена. Чух част от вашите притеснения. Когато става въпрос за документи в някои специални формати, този подход може да е проблемен и аз ще отчета това в компромисните изменения. По отношение на маргиналните разходи и таксите, аз подкрепям онова, което казва комисията. Таксите за предоставяне на информация трябва да са максимално ниски. Вие вървите в тази посока. Маргинални разходи означават разходите за реализиране на съответен иск на молба. Може обаче част от а, разходите на един публичен орган да бъдат а, покрити от а, самия публичен орган, чрез съответните му а, дейности. Това го приемам. Можем дори да отидем малко по-далеч. Може да има допълнително финансиране за част от тази директива. Това ще спомена в компромисните изменения. Например, трябва да се даде възможност и инвестициите и инфраструктурата да се отчитат ако това е обосновано, когато се определят разходите. По отношение на защитата на данните, много от вашите изменения, между другото, говорили сме за повторната употреба и връзката с защитата на данните. Много от измененията върват в тази посока. Изглежда, може да има подобрение тук. Чух казаното от колегите. Например, госпожа Руля, господин Енгстрам. Посочихте, че онова, което може да изглежда като чисто статистически данни, може да доведе до ситуация, в която едно определено лице или група от хора лесно ще се идентифицират. И в този смисъл персонализацията отива твърде далеч, защото може да се създаде ситуация, в която трябва да се намесим от гледна точка на защитата на данните. Ще отчетем този аспект, когато създаваме компромисните изменения. По отношение на културните институти и различното третиране, Комисията по култура там работи. Като комисия и като докладчик аз лично смятам, че трябва да отчетем компромисните предложения на колегата Ферхиен, например, в тази връзка. Два не толкова важни елемента, свързани с публичното финансиране на научната дейност. Доколкото разбирам, по настоящата директива има някои органи, които са изключени от приложеното поле. Комисията може да поясни няма представители на комисията. Ние обаче ще говорим и за насоките, защото бихме искали комисията да създаде насоки за пояснение. Не искаме обаче тези насоки да са твърде широки по своя обем, не искаме да бъдем контрапродуктивни и не искаме те да са задължителни във всички случаи, защото в такъв случай нашите компромиси относно цифровизацията или маргиналните разходи могат да бъдат отхвърлени и цялото нещо, както вече казах, може да се превърне в контрапродуктивна инициатива, така че ние с комисията трябва да работим заедно и да сме на една вълна. В заключение, благодаря. Открихте ми очите за някои реални проблеми, на които искаме да намерим решение. Всички изменения, които не нарушават баланса, обосновката на това предложение ще се опитам да включа или ще включа съответно измененията ви в пълна степен, като например измененията на Комисията по култура, или ще се опитаме да включим тези текстове в компромисните изменения. Благодаря. Трябваше да кажа добре дошли на представителите на комисията. Някои от тях често са тук. Ако има време, ще им дам думата. Сега съвсем набързо давам думата на докладчиците в сянка. Започваме с госпожа Вайлер. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Още при първото е, е, при първи обмен на мнение казах, че подхода ми харесва, че ще направя малко предложение за изменение. Въпреки това смятам, че някой е, от другите изменения на госпожа Верхайген, те са също важни, подкрепяме ги. Е, според мен обаче е, трябва да използваме наличните ресурси в държавите членки. Не ни трябват нови органи, но естествено, ако се вземе противното решение, това също бих могла да го приема. Смятам обаче, че във всички държави членки, не само в Германия, органите са достатъчни. Сега двогодишните доклади, това е добре. Насоките. Комисията, докладчика, т.е. искаше годишни доклади. Ако правим двогодишни доклади, това би било по-добре според мен. И е, тези доклади трябва да съдържат една определена оценка, дали насоките са разумни, и продуктивни. Или пък се налага определена реформа. По принцип, е, съм съгласна с колегите и с изменение 38 на госпожа Руйле. Накрая обаче искам да отбележа следното. Естествено искаме ниски разходи. Не искаме обаче да създаваме ситуация, където се отваря задна вратичка за отхвърляне поради прекалено високи а, та, такси. Единствено това беше моето съображение. Мисля обаче, че доклада по принцип е много добър. Благодаря, господин Хацемакакес. Благодаря. Подкрепям три аспекта основно. Докладчикът е прав. Е, форматите трябва да, са, да могат да се, трябва да могат да се четат на машина. Това е така. Подкрепям този подход. Според мен, както казахте, госпожо Вайлер, ресурсите са абсолютно достатъчни. Според мен, по отношение на докладите, може достатъчно и на всеки три години да се прави един доклад. Една държава членка не трябва да се задължени обаче да цифровизира даден документ. Това трябва да решат сами. Не бива машинно четимия формат да е задължение. Ако това обаче се случи, то тогава трябва да има единни стандарти, това е така, или да има единен формат за да може този формат да се използва на различни езици. Това е така. Е, това е, е заложено в различни изменения. Не бива е, допълнителните разходи да нарастват. Има изключения, те трябва да са разрешени. Вие сте против изключенията, но според мен в някои случаи библиотеки, архиви трябва да има изключения. Естествено, изключенията трябва да са обосновани. Това също е отразено в някои от измененията. По отношение на научните изследвания, трябва да е, вземем предвид тук принципа на субсидиарност. Има научни програми, които се съфинансират от Европейския съюз. Там има ясни правила. И как държавите членки е, ще, ще финансират научните изследвания, това е вече друг въпрос. Дали ще има отчетност в Кипър, например? Това си е кипърски въпрос, така да се каже. Това трябва да е национален прерогатив. Благодаря. Yes, Госпожа Рюле, благодаря на докладчика. Едно нещо ме притеснява. Достъпа до, на гражданите. Не става дума за това. Става дума за комерциалната употреба на публично достъпни данни. Информация. Госпожо Вайлер, чудесно е, е малки и средни предприятия да имат по-добър достъп. Аз подкрепям това тази идея, но ако погледнем реалността, имаме Google, TomTom и Facebook, т.е. едни гиганти, едни други мащаби, които имат огромни интереси повторно да употребяват информация от обществения сектор и генерират огромни печалби. Затова маргиналните разходи са важни – в момента публичния сектор има огромни проблеми. Има дългове. В някои държави и членки се затварят е, библиотеки и други културни институции. Така че смятам, публичният сектор да облегчи да накоплатеца именно в тази област и да генерират приходи от повторната употреба на информацията. Мисля, че потребители, които искат повторно да употребяват информацията от обществения сектор, трябва да плащат за това, тъй като денокоплатеца е платил първия път. Съвсем честно искам да кажа, че е, в началото бях доста наивна и едва в последствие разбрах дълбочината на проблема. Е, предложението на комисията не е разбираемо на първо четене, но на второ четене е, нещата стават по-ясни, за това е, коригирах своята позиция. Моля, подкрепете измененията на госпожа Ферхаген. Мисля, че те са много разумни. Госпожа Ферхаген е следващия оратор. Господа Дехаян. Благодаря. Аз бях докладчик в, в Комисията по култура по това досие и може би за, за това представих повече предложения в тази комисия. Мисля, че е много ясно. Тук не става действително за достъп до информация. Нещата не бива да се бъркат. Става дума за ясни критерии за това, за повторна употреба на информация. Става дума най-напред за комерциална употреба и естествено за употреба от частни лица. Но частната употреба не е основния фокус на нашите разсъждения. Има някои пунктове, които трябва да вземем предвид. Мисля, че тук наистина има голям потенциал за а, комерциален потенциал но, както казва госпожа Руйле, трябва да видим кой е основният потребител. Е, говорим за нови технологии, за нови услуги. Това всичко е чудесно, но ако погледнем ситуацията в Америка, виждаме какви възможности се отварят за нови предприятия, които работят с такива данни, но трябва да признаем, основните потребители са големите предприятия, големите играчи, а не малките. Цифровизацията. Е, на културния сектор. Това до момента не беше включено в приложеното поле. Трябва да признаем и друго. Е, всички цифрови проекти, Европеана и други проекти разчитат на допълнително финансиране и те не могат да съществуват, ако не биват подкрепени. Частният сектор не подкрепя цифровизацията просто така. Така че тук също би трябвало да имаме и възможност за изключение и за изключителни договори. Естествено, врем... всеки договор не бива да трае вечно, те трябва да са времеви, времево ограничени. Така че трябва и да помислим и по този въпрос за постигане на единство. Някои неща действително трябва да се уточнат и прецизират по-ясно, тъй като директивата а, не взема предвид всички проблеми, които се появяват на място. Едно нещо е също важно е, технонеутралността не ни трябват а, рецепти за дадени стандарти, прескрипции за стандарти, според мен, а по-скоро възможност за цифровизиране на информационно съдържание. И в този процес трябва да вземем предвид техническата неутралност. По въпроса за намаляване на бюрокрацията – има много възможности за контролиране, няма нужда от създаване на нови органи, така че най-добре е да използваме наличните ресурси и нека държавите членки да решат как да използват наличните си ресурси и къде имат нужда от нови органи. При таксите. Мисля, че музеи, университетски библиотеки, архиви те би трябвало да покриват разходите си от такси ако, и, е, за ползване на съдържанието. Ако един музей финансира своята дейност е, че по подобен начин, това би било приемливо. В областта на общите разходи, когато става дума за събиране на данни, които е една, общ, които е една община така и така събира, например данни за кадастър или за друга инфраструктура, то тези данни биха могли съвсем автоматично да бъдат предоставени за вторично ползване. И тук става дума за суровите данни, но Поставя се един правен въпрос. Кой би понесъл отговорността за ползването на едни такива сурови, абсолютно необработени данни? В някои държави членки има отделни закони за регулиране на достъпа до данни. И директивата за, употреба, за употребяването на информации – не дава конкретни разпоредби за... не регулира тази материя. Държавите членки регулират по-единично. Съв... Времето ни съвсем приключва. Господин Свежгана, не искате ли да кажете нещо съвсем накратко? Защото това ще трябва да дам пак думата на господин Трасковски. А вие говорихте вече, така ли беше? Ако е в отговора на комисията, ако комисията отговори. Може ли да посочи ак... главните актьори? Google и другите големи правят каквото си искат, но какво остава за малките и средни предприятия? Може би за тях е този законов текст. Ще се опитвам да отговоря на един-два от повдигнатите въпроса. Най-напред финансирането на научните изследвания. В момента е, това е изключено от директивата, не смятаме да го изменяме. Причината е, че малко преди лятната вакансия комисията прие по е, документ, е, съобщение и препоръки където се излагат е, редица предложения за това как да разширим е, достъпът е, до документи и до кои документи. Съгласен съм с последната която, депутатка, която говори, че не Google ще има преди всичко полза от нашето предложение, защото ако ще се дават пари, те имат достатъчно собствени средства. Може би този довод не е. Не се налага от само себе си. Може би би трябвало в повторното използване на информацията да бъде по-ефтино или да бъде направо безплатно защото това ползата би била много по-голяма. Но ние имаме едно интересно проучване, което е качено в интернет. От Делойт е направено проучването, където се вижда, че обществените органи, които са променили начина на заплащане, взимали са много пари за информацията и сега взимат много по-малко. И там се има много масивно повторно използване на информацията и то главно от малки предприятия. Тоест, повторно използване на информацията има полза и за търговски, и за други цели. Било от неправителствени организации, било от онези, които се интересуват от един или друг въпрос по лични съображения. Съществуването на право за повторна употреба на информацията по никакъв начин не нарушава правата върху защитената информация, защитена с закон. закон. Затова би трябвало да не се включва в тази директива специални на клауза за защита на данните, защото в комисията подготвя регламент по този въпрос и именно там му е мястото да се уреди защитата на информацията. Тази директива, сегашната, в никакъв случай не нарушава правата на онези, които имат право а, тяхната лична информация да бъде защитена. Сега за цените. Разбира се, има изключения в заплащанията и това са неща, които трябва да прегледаме. Наново комисията се съгласна, че културните институции трябва да бъдат изключения, било поради природата на тяхната работа, било поради тяхната структура и изисквания, техните изисквания, които са различни. И ще се постараем правилата в тази област да бъдат съобразени с това. А, сега няма, нямаме повече време, само ще уведомя за графикът. На вас остава да внасете предложения за изменения. Аз няма да говоря като докладчик в сянка, но съм съгласен с онези, които искат по-голяма гъвкавост в, в таксите, които се плащат за ползването на информация. Ще гласуваме на 11 октомври за тези становища. До тогава очакваме да се стигне до компромисни предложения, включително това, което спомена комисията и за което говори госпожа Рулеп за защитата на данните и този, целият този въпрос, свързан с него въпрос. За две секунди ли искате думата? Да ще предложа компромисни изменения, в които ще взема предвид повечето от вашите изисквания, особено до цифровизацията и цената на информацията. В никакъв случай въпроса за защитата на данните не трябва да така превзема дебата по нашата директива. Благодаря, благодаря от сърце на преводачите, които не оставиха да продължим малко по-дълго. Работата беше полезна. Очавам да видя всички тук след обед в 3 часа, когато госпожа Петикайнен ще председателства дебата по взаимното признаване на професионалните квалификации.